Uh, Уважаеми колеги, госпожи и господа, нека да започнем отново заседанието. Започваме с точка 22 перспективата за Турция във връзка с поразуменията за свободна търговия по силата на Митническия съюз между Турция и Европейския съюз при поставяне на специален акцент върху трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. Специален гост днес е господин Мурат Япиджи, генерален директор по въпросите на Европейския съюз. Ама извинявайте, може ли малко внимание? Секретариатът Е господин Япиджи е генерален директор по въпросите на Европейския съюз. Не ми харесва, че има хора, които стоят прави и се водят апартни разговори. Та, господин Япиджи е генерален директор по въпросите на Европейския съюз в Министерството на економиката на Турция. Добре дошли на нашето заседание на Комисията по външна търговия. Ако може да споделите с нас възприемането на Турция по отношение на Митническия съюз между вашата страна и Европейския съюз, най-вече, що се отнася до въздействието на преговорите за споразуменията за свободна търговия за Турция. Митническия съюз предполага свободния обмен на стоки между Европейския съюз и Турция, включително и стоки след внос от трети страни, с които има споразумение за свободна търговия. Е, следователно, всяко споразумение за свободна търговия ще се отрази пряко върху Турция. Разбира се, Турция има интерес в това да гарантира, че Турция има същия достъп до трети страни, с които ние водим преговори, но това може да стане само чрез преки преговори между Турция и страните, с които водим преговори. Това включва и Съединените щати, Сигурен съм, че нашата комисия ще подкрепи Турция в техните усилия при преговорите с Съединените Американски щати. Разбира се, не можем да принудим САЩ да водят преговори с Турция, но ще направим всичко възможно да убедим нашите колеги, с които водим преговори, да водят преговори с Турция. Нека сега да пристъпим към нашето обсъждане за днес. Най-напред ще дадем думата на нашия многоуважаем гост, след което ще изслушаме комисията. А след това ще дам думата на членовете на, на, на нашата комисия. Господин Япиджи, добре дошли. Още веднъж заповядайте, имате думата. Разполагате с 15 минути хайде 20, така че да имате пълната възможност и достатъчното време да представите своето изложение и след това да проведем дебати. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, за встъпителните слова. Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати и членове на Европейския парламент. Искам да изразя своята благодарност за тази възможност да обясним становището на Турция за митническия съюз. Ние сме обсъждали въпросът с Европейската комисия на всяко ниво, във всяка платформа, но без съзнаем напредък. Тук се чувствам задължен да изразя нашата висока оценка към службите на комисията, най-вече за техния ангажимент Ние смятаме, че те правят всичко възможно да ни помагат. Но въпросът е, че трябва да се води системна работа. Следователно, подкрепата на Европейския съюз е много важна, за да може да се решат системните проблеми, пред които сме изправени. Моето изложение ще се състои от 5 части и 27 слайда. Най-напред обща информация. След това ще отделя повече време за възможните решения, така че и вие да получите малко повече информация по отношение на ситуацията, в която сме, така че и ние да помолим за вашата подкрепа, така че да се стигне до едно възможно решение. Започвам с взаимоотношенията между Турция и е, Европейската економическа общност. Знаем, че от дълго е, време се развиват тези взаимоотношения. Е, Турция кандидатства за членство и за подписа споразумение за асоцииране преди повече от половин век. Най-напред ставаше дума за интеграция чрез митнически съюз и предвиждаше бъдещо членство. В този контекст през 1996 година се установи митническия съюз. През 2005 година отново си имаше преговори, които обаче не доведоха до успешен край. Митническия съюз между Турция и Европейския съюз включва разпоредби, които управляват балансирано взаимоотношенията между двете страни. като той е част от съществуващия митнически съюз в Европейския съюз. Турция трябва да се приспособи към съществуващите търговски политики и в този случай Турция беше задължена да приеме и прилага доста голяма част от достиженията на правото на Европейския съюз. В същото време, обаче, заради а, тази асиметрична а, структура на а, изграждането на митническия съюз, това се отрази и на споразумението за свободна търговия. И в крайна сметка, като че ли тази политика е вторична на общата политика на Европейския съюз. В този случай имаме в нашия случай ние всъщност нямаме думата при определенето на решенията. От 2006 година имаше почти мораториум от страна на Европейския съюз, но а, след това Европейския съюз започна да а, поставя повече ударение върху развитието на тези взаимоотношения крайна сметка няма нищо погрешно в глобалната европейска стратегия, защото Европа се стреми към по-добър достъп на пазарите на трети страни. В крайна сметка това е от интереси за Турция. Тук обаче става дума за разширяването на митническия съюз. Няма нито едно споменаване на митническия съюз в стратегическия документ. Имаме и някои така слаби моменти, които ни бяха известни от нашия минал опит, да речем опита в, с Южна Корея подписването на такова споразумение през 2010 и подписването с Алжир през 2005 година. Този отрицателен опит ни показа, че трябва да има известна промяна. Но когато Европейския съюз реши да направи крачка, крачка напред и да подпише повече споразумения за свободна търговия, до някъде митническия съюз беше пренебрегнат. Има някои причини за това, защото Митническия съюз беше създаден преди 70 години и нито разширяването зае такива мащаби, нито пък споразуменията за свободна търговия отговаряха на това, което беше набелязано за Митническия съюз. Най-напред Европейския съюз трябва да ще да определи своите а, партньори, да определи съответните условия и след това да се встъпи в преговори. Това не беше, не е никак лесна задача. Турция просто няма избор, освен да присъства и да поддържа тези преговори. Current situation of Turkey's FTAs within the context of legal and economic parameters. Що се отнася до правните и економическите аспекти, Турция и Европейския съюз трябва да прилагат едни и същи задължения спрямо третите страни, като принцип на митническия съюз по системата на СТО. Както знаем, тук принципът е за най-облагодетелствани нации клаузата за най-облагодетелствена нация е основополагаща в ГАТ. Според член 54 се казва, че страните, които участват в Митническия съюз, имат едни и същи задължения. Само, че ние нямаме едни и същи задължения заради разликите в споразуменията за свободна търговия. Явно Турция и Европейския съюз е, имат различни роли, защото има разлики спрямо основния принцип, който е, е положен в Митническия съюз. Ние трябва да следваме едни и същи правила, но има разлики в споразумението споразуменията, така че картината е много по-различна, отколкото това, което се описва в международните правила. Според решението за Митническия съюз, Турция и Европейския съюз, са еднакво отговорни за доброто функциониране на Митническия съюз. Нека да видим какви са економическите мотиви за сключването на такива споразумения. Ние смятаме, че те са много важни за търговската политика по различни причини, които са изброени на този слайд. Това са общите причини за всяка страна. Те въжат за всяка страна. Ето тук виждаме до някъде пълната картина различните споразумения, които действат с различните страни. В горната част виждате съществуващите споразумения, текущите преговори в средата и след това опитите Турция да започне паралелни преговори заедно с Европейския съюз чрез споразуменията имаме достъп до 3,5 трилиона евро БВП и 1,2 трилиона потенциал за внос. Така че, в крайна сметка, има смисъл тези споразумения. Другите компоненти въпреки, че Турция е подписала споразумения с определени страни, виждаме, че има времева разлика между подписването и влизането в сила в Европейския съюз и в Турция. На тази таблица виждате, че в някои случаи има разлика от около 10 години. имаме такава разлика не само по отношение на времето, но също така и по самото естество на споразумението. Виждаме от лявата страна споразуменията с Европейския съюз, от другата страна сме искали да започнем преговори с тези страни. Южна Африка, Алжир са такива случаи. Виждаме, че Южна Африка е подписала с, през 2000-та година Алжир с 2005 година. Тоест имаме такъв разнобой доста често. От дясната страна виждаме FTAs, които са или много напреднали, или при които са започнали преговорите с изключение на Малайзия. Сме започнали преговори с всички тези останали страни. Най-отгоре в списъка е САЩ като най-голяма економика, след това Япония, Индия, Канада. Също така, нека да ви кажа, че определени страни се възползват от преговорите и определят условията за започване на преговори. по отношение на определени страни за Турция беше много трудно да започне преговори. Сега тук виждате ситуацията като една развиваща се цел. Във всеки случай, в който се водят преговори, се налага Турция да заложи съответната рамка като в същото време в някои случаи се получават и опасности за отклоняване на търговските потоци. Благодарение на работата на вашата комисия, за което сме много благодарни, Европейския парламент признава трудностите на Турция в целия този процес. Като в същото време се казва, че клаузата за Турция подсилва двустранния диалог, като се отчитат и вземат предвид деликатните области при преговорите на Турция, особено, що се отнася до споразуменията за свободна търговия. Ето това са минали примери за клаузата за Турция, сега, която се казва такава клауза. Това е разпоредба, която се включва при работата на Европейския съюз с трети страни. Един от важните примери, например, е споразумението Европейския съюз Алжир, подписано през 2005 година. И в съвместната декларация Европейския съюз приказва, приканва Алжир да започне преговори с Турция, но Алжир в отговор казва, че отбелязва тази молба и се ангажира да обмислим молбата, когато назрее моментът. Тоест, когато назрее моментът. Това е толкова размит дума, толкова размита фраза, която показва, че Алжир всъщност няма никакво намерение да спази своят ангажимент към това изявление. Има и някои други примери. През 2008 година Катрин Аштън, когато беше комисар по търговията, предложи друга клауза, като тази клауза не е законно обвързваща, просто приканва другите страни да започнат преговори с Турция. Сега, като сме обсъдили този въпрос и почти сме идентифицирали всички проблеми, сега е времето вече да се разработят повече решения, вместо да се говори за проблемите от всички възможни агли. Сега това, което трябва да ви кажа, че и двете страни признават, че има проблем с, с FTAs в общия митническия съюз и двете страни търсят начини да разрешат този проблем. И явно е от проучването, което е проведено и когато се говори с службите на комисията, че този проблем получава своето признание. Но въпросът е наличен как да се разреши. Това е проблемът. Ами много е просто това, което можем да си представим, ами има две страни в Митническия съюз, едната е Европейски съюз, другата е Турция. Има а, две неща, които могат да проистекат или може да се водят преговори от името на ця, целия Митническия съюз. Това е едната опция. А другата опция е едната страна да води преговорите и от името на другата или пък да се водят преговори успоредно. Но в крайна сметка да се гарантира, че и двете страни ще постигнат споразумение за свободна търговия, така че да няма никакви въпроси и съмнения по отношение на правилното функциониране на Митническия съюз. Нека да ви дам повече детайли за първата опция – При първата опция заедно се водят преговорите между двете страни. Това дава равни права и задължения на двете страни в Митническия съюз. Така че подхода към партньора в FTA, времевия график на преговорите, обхват на споразумението да се решават заедно. Това може да се разглежда като идеалния случай. В същото време, обаче, мога да кажа, че в случая това означава, че Турция ще е равна на 27-те държави членки на Европейския съюз, което не е за предпочитане от страна на ЕС. При втората опция комисията може да води преговорите от името на Турция на Европейския съюз за целия митнически съюз. Може би обаче това решение ще подлежи на вътрешната юридическа система и на двете страни този случай комисията, която е върховният орган за взимане на решение, в този случай може да вземе решение по, във връзка с правното основание. Освен всичко друго, този случай може да бъде разглеждан по-отделно, за случай по случай. Тоест, за всяко едно споразумение може съветът по асоцииране да заседава и да взима решение дали Турция а, може да даде правомощия на Европейската комисия да води преговори от името на страната. Когато такова решение, решение се вземе, в този случай правната система ще трябва да включи съответното решение. На мен това ми се струва най-чистото, най-ясното, елегантно решение, което в крайна сметка няма да доведе до различия в процеса, защото 27-те държави членки също делегират права на комисията да води преговори от тяхно име. В този случай Турция ще правомощи комисията и в този случай по, по този начин ще се делегират права. Като трета опция това е почти настоящата ситуация в определен смисъл, защото тук ние предлагаме подсилена клауза за Турция, Reinforced Turkey Clause, ако се обобщи, какво се казва да, приканва се партньора по FTA да води преговори и да възключва споразумения паралелно с Европейския съюз, но с друга разпоредба, че междувременно турските продукти ще бъдат в свободно движение и ще се възползват реципрочно от споразумението с Европейския съюз защото от друга страна всичките стоки могат да навлизат свободно в Турция, там има свободно движение, така че това се предвижда и в споразумението за асоцииране. Това ще поощри и трети страни, които водят преговори с Турция Алжир просто отговори, че ще умисли въпроса, когато му дойде времето, така че по този начин ще има по-големи задължения, които се вменяват на тези трети страни, така че те да спазват поетите ангажименти. Тази опция ще се прилага, докато се проведат съответните консултации така че да се прекрати различно на начин на прилагане на правилата на Митническия съюз, защото това представлява нарушаване на задълженията, които се вменяват по силата на разпоредбите на Световната търговска организация. Защото в такива случаи, както казах, някои страни поемат ангажимента да водят преговори в Турция. В крайна сметка не го правят и се възползват от свободното движение на стоки. Така че, ако се подсили клаузата за Турция, мисля, че а, може да се стигне до едно по-добро решение. Третите страни ще бъдат поощрени да водят а, преговори с а, Турция пряко, а не да се стига до а, непряка а, търговия. Ето тук се вижда съвместната декларация по отношение на Турция това, което се споменава за подсилената клауза за Турция. Предоставихме я на службите на комисията и ние очакваме отговор, който да е положителен от службите на комисията. Това може да е практическо решение на така поставения проблем. На последно място ще говоря за трансатлантическото партньорство при търговията и инвестициите. в Европейския съюз е най- един от най-големите пазари, така или иначе, за нас е много важно да имаме FTA с Съединените щати, Турция има много сериозни очаквания за подписването на споразумение с САЩ. Тоест, такова на споразумение ще е много удачно и подходящо и за европейските дружества, защото Турция в крайна сметка е част от веригата на стоиността. И е много важно тази верига да бъде подсилена в рамките на митническия съюз. Започнати са преговори на най-високо ниво в САЩ, в Вашингтон. САЩ поех ангажимента да се създави комисия на най-високо ниво. Самите преговори все още обаче не са стартирали, така че Турция иска подкрепата на Европейския съюз в тази връзка по време на своето посещение председателят Херман Ван Ромпой каза, че иска Турция да бъде ангажирана изцяло в процеса TTIP. Следващия месец Европейския съюз и Съединените щати се очаква за първи път да проведат общ кръг от преговори И най-добрият начин Европейския съюз да подкрепи Турция е да подсили тази клауза за Турция, така че Съединените щати да спази поетите ангажименти. Призовавам също така вашата комисия за подкрепа. Ще е полезно Европейския парламент, ако обсъди въпроса, така че комисията да бъде приканена по-категорично да търси решение на проблема. Вече обсъдихме този въпрос с службите на комисията. Обсъждали сме го през последните 10 години, но не мога да кажа, че сме постигнали категоричен успех в това начинание. На работно ниво те правят всичко възможно но едно по-категорично участие от страна на парламента ще бъде по-поощрително за тях и ще се намери по-качествено решение на въпроса. Благодаря ви за вниманието. Ще отговоря с радост на вашите въпроси и коментари. Благодаря ви. Преди да се насочим към членовете на комисията, бих искал да дам думата на главния преговарящ от името на Европейския съюз, по споразумението Европейски съюз Съединените щати. Какво е мнението първо на комисията по този проблем? Да, благодаря, господин председател. Е, за мен е удоволствие да присъствам на дискусията във вашата комисия, за да говорим по този много важен въпрос. Аз с голямо внимание и слушах казаното от моя приятел господин Япиджи. Е, аз, аз отговарям за преговорите. Е, освен това, съм отговорен за това как да се търси резултат за е, резултата върху Митнически съюз от нашата търговия за свободна търговия. Искам да кажа основно три неща. Е, първо, проблемът е по-широк и е много важно да подчертаем, че Турция е частично поради Митническия съюз можа да изгради много широка мрежа от е, споразумения за свободна търговия. На практика е, с всички страни, е, с Южна Корея, примерно от Латинска Америка, като например Китай, и е, освен това съм сигурен, че и с е, Боливия и Перу ще се подпишат такива споразумения. Така че Митническия съюз с, с Европейския съюз даде възможност е, за по-добра интеграция на Турция в глобалната мрежа от добавена стойност. Въпреки това обаче има проблеми. Това има, има три основни по-големи проблеми проблеми, които системно отказват да водят преговори с Турция по споразумение за свободна търговия. Е, е, те им обаче имат е, такива споразумения с нас, като Европейски съюз. Ние много добре разбираме проблема. Ние опитваме да обсъждаме въпроса с тези страни и те трябва да бъдат открити към Турция и към други страни и да се търси решения, особено с прямо страни, които системно отказват да преговарят по споразумение на свободна търговия с Турция. Въпреки това обаче аз смятам, че най-важното е да гледаме напред. Е, е, ние сме напреднали по е, споразумение за свободна търговия с Съединените щати и Япония. Това променя нещата и участието на Турция в тези нови споразумения, които Европейския съюз ще договаря, са много важни. И още от самото начало на процеса ние заявихме ясно и казахме на тези страни, е, че е, ние безпрекословно подкрепяме паралелни преговори за свободни споразумения с Турция. Даже казахме това на Съединените щати още преди да започнат преговорите за свободна търговия с тях. И това стана на много високо ниво с нашите партньори. И ние приветстваме факта, е, че сега е, Съединените щати решиха е, заедно с Ердоган да създадат съвместна работна група с Турция. Ние подкрепяме процеса и аз искам да уверя господин Япиджи, че ние ние ще продължим да работим с Съединените щати и да е, настояваме е, и те да започнат преговори с Турция. Ние сме изцяло отговорни е, за ТТПИ преговори от страна на Турция с Съединените щати. Ние сме отговорни за напредъка на тези преговори. Като едновременно с това искам да наблегна на една точка. Е, Съединените щати няма да бъдат е, е, готови да преговарят по Турция, когато става въпроса за индустриални стоки. Съединените щати ще бъдат готови да преговарят по разбираемо споразумение за свободна търговия. Има три проблема, които Турция все още не е разрешила във връзка с търговията за е, свободна търговия. Така че ние наблюдаваме подготвителния процес между Турция и Съединените щати. Той ще бъде много важен преди да започнат е, преговорите. И двете страни е, трябва да са убедени в необходимостта от напредък. За нас е много важно да видим как ще действа Турция. Аз съм убеден, че Съединените щати ще бъдат готови да започнат преговорите за разбираемо споразумение за свободна търговия с Турция. И аз е, мисля, че можем да кажем същото и на нашите турски приятели. Нека обаче да сме ясни, че няма да има съкратени пътища, няма да има по-преки пътища, ако и Турция не е готова да започне амбициозни преговори с нейните щати. Има много интересни въпроси, които могат да се развият по митническия ни съюз с Турция, но е, е, това не е изцяло адаптирано по споразумението за свободна търговия и предпочитам е, после да говоря по този въпрос пред вашата комисия. Благодаря ви. Председателят благодаря на Игнасио Гарсия. Сега откриваме дискусията с е, докладчика за економическите и търговските отношения с Турция, колегата Метин Казак. Благодаря много, господин председател уважаеми колеги! Аз изказвам задоволството си от възможността днес да чуем представителя на турското правителство, на турското министерство на економиката по една добиваща все по-голяма важност тема, а именно участието на Турция като обвързана чрез митнически съюз с Европейския съюз в все по-нарастващи тия брой преговори за двустранни споразумения за свободна търговия с наши важни економически партньори. Разбира се, е, това, което е, ние обсъждаме днес за първи път, и аз се радвам, че именно нашата комисия Инта за първи път постави този проблем чрез приятата през 2010 година специален доклад за търговски и економически отношения между Турция и Европейския съюз. И след това в няколко последователни доклади на Европейския парламент, особено докладите за напредъка на Турция на госпожа Омер Ройтен, този въпрос беше поставен още един път и подсилен. И радвам се също, също че той попадна и в обхвата на а, така наречената позитивна адженда, т.е. положителна програма на комисаря Фюле в рамките на преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. Разбира се, това са въпроси, които е необходимо да бъдат дискутирани. Факт е, че отношението, положението на Турция като член на Митническия съюз е асиметрично по отношение на тези споразумения, защото е факт, че тя се намира в положението на страна, която по силата на този митнически съюз трябва да отвори своя пазар за стоките и услугите на третата страна, с която Европейския съюз включва споразумение, но от своя страна няма възможност по същия начин да се възползва от предимствата на това споразумение и да изнася свободно своите стоки към тази трета страна. Това поражда, разбира се, различни въпроси от гледна точка на, на симетрията и на равнопоставеното положение на Турция като член на Митническия съюз и необходимостта ние заедно да, да потърсим възможности за изход от това положение. Аз изключи, изслушах с голям интерес предложенията, които господин Япаджи представи тук, трите възможни опции, които той представи за а, надежно включване на Турция в тези преговори. Според мен тези опции заслужават много сериозно внимание и отношение от страна на Европейската комисия и от страна на съвета, разбира се, защото а, нека не си правим иллюзии. Той посочи, че от страна на комисията на на ниво администрация среща разбиране, но когато нещата стигнат на по-високо, на политическо ниво, се сблъскват с, за съжаление, недостатъчно разбиране или обвързване на, цялостният, на този конкретен проблем с цялостната проблематична картина, свързана с общия застой в преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. В този смисъл обаче аз смятам, че ние като Комисия по международна търговия би следвало да продължим така, своят интерес и своето, своя натиск към страна на комисията да, търс, да бъде проактивна в това отношение, да изследва достатъчно задълбочено тези възможности, които бяха представени, дали ще бъде чрез подсилена клауза Турция, дали ще бъде чрез, както беше посочена опция 2, чрез авторизиране на комисията по някакъв начин да води преговорите не само от името на 27-те страни членки, но и от името на Турция като, като член на Митническия съюз с Европейския съюз. Всички тези опции заслужават да бъдат обсъдени и да бъдат взети под внимание. И затова аз предлагам нашата комисия да изработи един устен въпрос, нашата комисия по международна търговия, устен въпрос към Европейската комисия с дебат и евентуално с резолюция, за да чуем наистина на най-високо ниво позицията на Европейската комисия и да, да видим по какъв начин тези въпроси, които са поставени, биха могли да, да намерят своето разрешение. Разбира се, този митнически съюз не е перфектен. Знаем, че той беше създаден като един преходен етап и той имаше преходен характер. Той беше част от общия процес за пълноправно членство на Турция, но имайки предвид, че този процес се проточи извредно много, в, много във времето съответно тези недостатъчни започнаха да изпъкват все повече и повече. И за това е необходимо, може би също, в рамките на съвместния комитет към Митническия съюз, да се намери по-ефективен механизъм за намиране на, на разрешения на все по-нарастващите проблеми. Тук искам да отворя една скоба. Знаете, може би, че а, наскоро имаше напрежение на българо-турската граница от страна на български превозвачи, които протестираха срещу рестрикциите, които наложи Турция за достъп до, на, транспортни, на, на, на, на, на транспортни средства от България в Турция. И всичко това поставя въпроса за все още съществуващите квотни ограничения в търговията. И може би тук е моментът да попитаме и комисията по какъв начин всички тези нерешени проблеми биха могли да, бъдат, да намерят своето решение, приключвам господин председател, в рамките на един по-усъвършенстван механизъм за разрешаване на различията, дали в рамките на този съвместен комитет или в друга платформа. Аз още един път благодаря за дадената ми възможност и очаквам, разбира се, активно отношение, проактивно отношение от страна на Европейската комисия за, по тези въпроси. Благодаря. Uh, given, given the number of requests, I have to put uh, limit. Сега аз трябва да огранича броя на изказванията до 10 и по 3 минути на всеки изказващ се. Първо представителя на Зелените има думата. Благодаря ви. Благодаря ви за изложението. Благодаря ви за опциите, които изложихте. Аз отлично съзнавам проблемите, които създава Митническия съюз е, те са проблеми за Турция. Трябва да признаем, че сигурно има и други проблеми. Е, надявам се да има подобни е, сходни конструктивни опции за правителството. Но, така или иначе, вие казахте, че това много вреди на Турция и на турската економика. Има ли някаква оценка на въздействието? Е, конкретно как се въздейства, е, как се отразява ТТИП на обикновените проблеми, предвид е, споразумението за свободна търговия? Тъй като е имало намаление на търговските обеми с Турция. Може би комисията може да ни каже а, какви са възможностите на Турция като търговски партньор в момент. Благодаря ви. Господин Мърфи. Благодаря ви. Аз също искам да благодаря на господин Пиджи за неговото изложение е, аз мисля, че по телевизията непрекъснато чуваме писъци от е, Турция и има заглавия във вестниците всяка сутрин. Даже имаше наблюдатели от Турция, които дойдоха тук, за да обсъдят околната среда и аз трябваше да задам въпрос, е, който е от новините. как е, бяха потиснати протестите в Турция през последните 20 дни? Виждаме, че повече от 7 човека са ранени, има дори убити, има и много арестувани. Не нещо се случва и днес в вестниците чета, е, че има заплаха армията да излезе на улиците и да потисне протестите. Аз бях в Истанбул преди една седмица и лично видях е, е, как е, безразборно бяха, беше разпръскван сълзотворен газ срещу протестиращите с водни уръдия, също безразборно просто изключително насилие срещу мирни протестиращи. И когато говорих с хората, особено с представители на Amnesty International, разбрах, че положението значително се е влушило от тогава, така че мисля, че има въпроси, на които господина Пиджи би могъл могъл да отговори. И твърденията, и те като че ли се потвърждават с фотографски доказателства, че в водата понякога се използва и... I think this is relevant to our relations with Turkey. Is it founded on the basis... Аз мисля, че все пак това е свързано в отношенията ни с Турция, защото това е свързано с човешките права. Да, да, да, да, разбирам, разбирам, все пак това е нещо важно. Доктори са арестувани е, за това, че са лекували протестиращи. Има и правници, е, правници е, и правници също са били арестувани. Заради това, че категорично е, заявяват, че са потъпквани демократични права. Журналисти са арестувани, мисля, че дори се посяга и на телевизионни станции. Мисля, че тези въпроси са важни. Има стотици, които в момента са в затворите без никакви подробни обяснения, все пак трябва да чуем някакъв отговор. Е, председателя е, Дейвид Кампел от е, свобода и демокрация. Благодаря ви, господин председател. Само два бързи въпроса. Най-напред, мога ли да ви попитам, всъщност бях и така изключително изумен от предложението за споразумение между САЩ и Турция. На мен ми се струва, че е, така има известен конфликт между това да си част от Митническия съюз и да си изключваш споразумение за а, свободна търговия може би подписването на такива нови споразумения с САЩ може би е знак, че Турция няма да се присъедини към Европейския съюз, но по-скоро се ползва от всички ползи, които Европейския съюз може да им донесе. И на второ място ми е интересно кои страни са отказали FTA с Турция и на какво основание са отказали тези споразумения. Благодаря ви. Следващия ни оратор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Япиджи. Благодаря ви, че сте тук сред нас като човек, който е инициирал въпроси и аргументи за това да се разгледа въздействието на ТИТИП върху Турция, искам да разгледаме този въпрос и от техническо естество, но не можем да избегнем политически аспект в мрачни времена. Тази институция изразява своето безпокойство за действията на правителството в революцията, в резолюция, извинете, и също така, като се а, чуваме думи за това, че не се признава тази институция от ваша страна и за това, че трябва в същото време вие казвате, че трябва да упражним своето политическо въздействие върху Европейската комисия и Съединените щати, така че Турция да се възползва най-добре от TTIP. Така че възприемам а, тези а, думи с а, известно недоверие, думите от а, премиера Ердоган и от министър Байш. Надявам се, че ще можем да работим заедно по въпроси, свързани с взаимни безпокойства, но това. А, означава, че приятелите трябва да си казват истината, както гласи една турска поговорка и това въжи в особено тежки времена. А, още нещо, което е заложено тук на карта са преговорите за присъединяване на Турция. Надявам се, че това ще може да продължи с глави 23 и 24. Позитивната адженда така наречена и също така потиквам и Европейския съюз и Турция да не си затръшкват вратите под носа един на друг. И още един технически въпрос, защото тук най-вероятно вие не сте като политик. Европейската комисия спомена, че иска оценка на работата и въздействието на Митническия съюз между Турция и Европейския съюз. Каква е, каква е турската оценка на работата на Митническия съюз? Може би така звучи, че тази оценка е само отрицателна, но не мога да повярвам. А, можете ли да кажете нещо повече за това? От каква полза е бил Митническия съюз? Можете ли да предоставите някои цифри за очакваното економическо въздействие или пък върху стоеността, което ще има ТИТИП в ущърп на Турция или пък въобще как се всичко това ще е свързано с действието на ТИТИП при настоящата ситуация в рамките на Митническия съюз. Благодаря ви. Благодаря. А сега от НП. Благодаря. Най-напред искам да ви благодаря, че отделихте необходимото време да ни уведомите толкова подробно за загрижеността, която изпитвате, за притесненията и благодаря че за вашата готовност да сътрудничите. Групата на ЕНАП в края на 2011 година организира работен обяд И разговора беше относно отношенията между Турция, Европейския съюз, е, Митническия съюз и е, темата беше е, заглавието всъщност беше е, безпокойства и успехи. Разбира се, имаше и е, успехи, успешни стъпки, но имаше и притеснения от страна на Европейския съюз И от това страда, естествено, европейската търговия, защото нещата не винаги протичат така, както очаквахме. И, и се стигна до две заключения, що се отнася до нас. ние поставихме ударението върху факта, че от двете страни трябва да се прояви по-силен дух на сътрудничество, за да може тези притеснения относно лицензии, разрешителни, е, трудностите, с които се сблъскваме. По някой път, примерно, стоките пристигат, пък не могат да бъдат е, продадени и искаме всичко това нещо да бъде изчистено, за да няма повече препятствия пред износа на Европейския съюз към Турция. И второто заключение беше, че комисията каза, че на този етап Има положителна програма, в която се, ще се разгледат техническите аспекти в отношенията ни и целта е да се види къде са трудностите. Сега аз не знам до къде е стигнала тази положителна програма, но за споразуменията, трябва да видим какво ще, бъде, ще стане в бъдеще и всичко, което остава да бъде решено между Европейския съюз и Турция. Се надяваме да превъзмогнем тези затруднения, за да може наистина да бъдем удовлетворени от тези отношения. И, освен това, трябва да се държи сметка за общата ситуация през юни 2013 и не разбирам а, добре как а, вашия теоретичен подход към тези три въпроса ще бъде осъществен. Дали е, искате да възложите мандат за преговори за Турция? Тази страна не е член на Европейския съюз. Искате ли вие да бъдете на, за, заедно с комисията на масата за преговорите. Изобщо аз не знае как на практика нещата могат да се организират. И накрая не искам да разбирате погрешно, но искам нещата да бъдат изяснени. И накрая имам чувството, че това, което казвате, че се предлагат ново качество на споразуменията за свободна търговия, че ние трябва да си даваме сметка, че а, а, това сътрудничество естествено се отразява и на вас, но може би ще кажа нещата малко така рязко, най-напред като Европейски съюз, ние трябва да се опитаме да се справиме с нашите затруднения в тези в това отношение. To answer to the questions, um, 10 minutes. Така, 10 минути за отговор на въпросите. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря за интерес, проявен от почитаемите депутати, членове на комисията. Първо, е, както казах по време на изложението ние сме е, е, искали от Европейската комисия да попълни нашите усилия по ТТИП. Е, ние знаем какво е положението, но смятаме, че Турция може да започне преговори по ТТИП. Сега от, от економическа гледна точка е важно да видим какво държим в ръцете си. Аз, това е едно точка 2 милиарда трилиона, трилиона потенциална търговия с Турция. Тоест, е, трябва, това, което Европейски съюз възнамерява да направи, е от много голямо значение. Има пет пъти разлика. Пет пъти по-голяма разлика като пазарен потенциал – и ние смятаме, че се задълбочава пропаста е, чрез подобни споразумения. От друга страна, е, не се знае дали Съединените щати ще са съгласни, но Турция е готова да води преговори и е изразила неколкократно своята готовност. Ние сме много благодарни на това, което каза господин Матин Казак. Това, което той предложи, както и до сега, тази комисия да работи по този въпрос и предложи обсъждане, е, което и аз споменах в моето изложение. Е, сега, това, което казаха гръцките представители и госпожа Сайте, Турция в момента възложи оценка на въздействието. То ще не е направено, но има научно-изследователски институти, които може би ще участват. Примерно е, Немски институт и е, може би е, Турция най-много ще пострада от тези ТТИП споразумения – ни трябва много сериозно да се помисли. Ние правим нашата собствена оценка, но ако две страни подпишат споразумение за свободна търговия, вие ако е, има, губите, но ако сте и в Митническия съюз, тогава загубата става двойна по-голяма сега е, има достъп до пазара, но едновременно с това вие нямате равностоен достъп до пазарите на съответните страни, с които подписвате споразумението. Uh, сега. А, е, вие, а, аз искам да... Е, решенията. Кои са решенията? Пълноправно членство. Това трябва да добавя в решенията пълноправно членство. Ние не сме тук само за митнически съюз, не за да направим съвършен митнически съюз, ние обсъждаме пълноправно членство. От друга страна, живота си тече и пропаста в споразумението за свободна търговия се задълбочава. А, има в напрежение в бизнес средите в Турция – Е, и се създава безпокойство. Страни, които системно отказват. Да, ето тук, отляво. Виждаме страните. Южна Африка, Алжири и още една страна. С тях има споразумение за свободна търговия от 2000 до 2005 година а, има три страни, които отказват да започнат преговори по различни причини. От, дясно имаме Перу. Той е подписал търговия за свободна търговия с Европейския съюз и то влезе в сила тази година. И има и съвместна декларация. И там има турска клауза. Те са поели ангажимент да започнат преговори с Турция. А, обаче, когато настъпва време да започнат преговори. Те очакват да чуят какви са изгодите от споразумение за свободна търговия за тях. Е, и е, смятат, че Турция е конкурентоспособна страна и те се чуди дали да започнат преговори с такава страна. Сега имаме Виетнам – Виетнам също каза, че Турция е много конкурентоспособна страна и също не иска да влизат в преговори с Турция. Канада. Последните три години ние се. Е, ние, ние отново ние правим опити е, е, за споразумение, за, за споразумение с свободна търговия, обаче Канада поставя свои условия. Първо, да има митнически съюз но също трябва да има условия и за митнически съюз, преди началото на преговорите. Според нас Канада експлуатира ситуацията. Турция вече е в митнически съюз, по един и друг начин е започнала преговори. И е, Турция прие условията на Канада за започване на преговорите. В Маркосур са много трудни преговорите, вече изразихме тази трудност. Имаме надежди по отношение на Япония защото вече има близки взаимовръзки между Япония и Турция. Както казах, за Съединените щати ние сме все още в самото начало на процеса. Има комисия на високо ниво, но САЩ експлицитно заяви, че споразумение за свободна търговия все още не е нещо, което присъства в тяхното съзнание. Е, е, as for the е, customs union, Що се отнася до митническия съюз, ние го ценим. Това беше изразено и на най-високо политическо ниво ценим а, митническия съюз. На най-различни нива сме заизразявали това на министерско а, ниво. Все още казваме обаче, че някои аспекти от митническия съюз не функционират както трябва. Транспортния сектор, да речем, също така този въпрос, свързан с FTAs, както и разделната виза, която се прилага за бизнесмени. Не говоря за всички визи. А, а, изпълнението на законодателството за визите, което според нас спъва търговията от наша гледна точка. Също така ние сме в Митническия съюз като част от процеса към присъединяване. А, ние сме, правим съответните а, стъпки, а, които се искат от, от, от нас от Европейския съюз, без ние да имаме думата и при взимането на решения изискванията. Тук не става дума за една верига от вземане на решение оправомощяване. Говорим само за формиране на решенията. И мисля, че това е справедливо, защото след 17 години участие в Митническия съюз, мисля, че така виждаме системното участие на нашата страна И мисля, че всички тези проблеми могат да бъдат решени с равнопоставеното участие на двамата партньори по един и същи начин. От последните 17 години работим по тези въпроси в Министерството на економиката и виждаме отражението върху економиката в Турция, благодарение на задействането на FTA с над 130 милиарда долара а също така и съответните ползи от Европейския съюз. Европейския съюз е наш основен търговски партньор. Търговията не намалява, но търговията с третите страни нараства и поради тази причина като дял търговията с Европейския съюз като че ли намалява. Ние се опитваме да а, използваме а, тези пазари, да се възползваме и мисля, че това е нормален израз на напредъка. Това е отражението по търговските обеми. Също така Турция има значение за Европейския съюз, защото Турция е петия по големина търговски партньор на Европейския съюз. Ние сега не можем да се борим с Китай, с Индия, но обаче пък Турция е непосредствено до Европейския съюз. 75 милиона жители. Председателят се намесва, ако може да приключите с вашето представене. Да, ние определено ценим Митническия съюз. Митническия съюз обаче е ценен и за Европейския съюз. Има общи ползи в Митническия съюз. Това, което можем да направим в случая е да подобрим ситуацията. и да очакваме присъединяването. Благодаря ви. Благодаря ви. Много ви благодаря за вашето изказване. Сега в нашия дневен е, ред Виждаме, че в 4 часа вече трябваше да започна започнал семинара, така че ще трябва да се върнем все пак по някакъв начин. Моля да погледнем точка 23, пък да отложим останалите точки 24 и 25 за следващото ни заседание. Така че, ако няма възражение, нека да пристъпим към точка 23 от дневния ред – информационна точка за етапа на развитие на текущите тристранни преговори. Наистина имаше много пробиви по документите, по които се работи от дълго време насам. Нека да започна с макрофинансовата помощ за Грузия, където има въпрос с комитологията но не се постигна компромис заради липсата на общи критерии за случаите с макрофинансова помощ. Успяхме да достигнем компромис с съвета по рамковия регламент, който беше обсъждан с съвета. Наш докладчик беше господин Метин Казак комисията оттегли своята инициатива, но успяхме да достигнем до неофициално споразумение между парламента и съвета. И това ни позволи да приключим работата по досието за Грузия. По тази причина мога да кажа, че сме приключили две досиета вместо едно. Преговорите бяха много тежки, както по рамковия регламент, така и по Грузия и ни трябваше помирителна процедура, за да можем да приключим работа по това досие. По мое мнение и мисля, че това мнение ще се сподели и от Метин Казак, мисля, че помирителната процедура... Ама извинявайте, може ли малко повече внимание? Стигнахме до много положителен резултат, поне за парламента. По омнибуса, двата файла за приравняването и хармонизирането на достиженията на правото на Европейския съюз с Лисабонския договор и регламента за комитологията. Ние ги приключихме и двата. по единия докладчик беше Крисал Рово. А, не, ето, ето е колегата и ще й дам думата за кратко представяне на резултата по Омнибуса. По Омнибус 1. Благодаря. Благодаря, господин председател. Както знаете, е, защото и вие присъствахте, ние най-сетне миналата седмица успяхме да постигнем компромис относно Омнибус 1, защото Омнибус вече беше решен няколко дни по-рано. И трябва да кажа, че ставаше дума за една много интересна игра за нас, защото ние сега сме в периода след Лисабон и съвета имаше някои затруднения да проумее, че е, Лисабонския договор промени някои правила. Комисията и парламента все пак бяха съгласни по много въпроси, и като парламент ние поискахме държавите членки да не получават допълнителни права спрямо това, което е записано в настоящето статукво, което означава на практика следното нещо. Що се отнася антидъмпинга и мерките против субсидиите – Ние разполагаме все още с процедури, които позволяват комисията да уведомява държавите членки, но също така и съществува процедура за преглед или процедура за консултации. Така че това са основните точки. до каква степен всъщност комисията трябва да държи сметка за държавите членки, а всичко останало като срокове и така нататък, как информацията се предава, кога комисията трябва да информира държавите членки. Всичко това беше лесно решено и бързо постигнахме съгласие на техническо равнище, но останаха два въпроса до края. Но все пак мисля, че успяхме да намерим нещо като компромис, за да може комисията да действа. И е, въпреки всичко, моля да ми извините. И е, въпреки това, държавите членки да разполагат също с правото да участват в решенията по задоволителен начин. Мисля, Надявам се, че ще ме последвате по време на гласуването на пленарно, т.е. първото четене на пленарно, което се състоя. И сега съветът трябва да изрази своята обща позиция, после ще видим какво ще стане. Но мисля, че при второто четене няма да има проблеми. Аз не съм представила детайли, подробности по членовете. Може да напишем нещо писмено и да го предадем. Иначе ще прекарам още половин час да говорим за подробностите. Благодаря. Благодаря ви е, за изложението. Е, е, аз мисля, че трябва отново да обсъдим въпроса в нашата комисия, преди да влезе доклада в пленарна зала. Сега по Омбудсман 2. Докладчика е не е тук. Аз мога да ви кажа, че постигнахме положителен компромис в съвета. Не е толкова надалече, колкото по омбудсман 1. Въпросът си остава важен, което означава, че през последните седмици ние приключихме четири важни въпроса, така че нашата производ... нашата продуктивност е много висока. Искам да благодаря тук на ирландското председателство, който вля свежа кръв в тези много проточили се преговори. И накрая по преговорите в съвета за търговията с прекурсори. Първият трилог протече и имаше среща с делегация на парламента. И аз се надявам, че съвета ще приключи по този въпрос до няколко месеца. Франк Прост е наш докладчик от Народната партия. Така че излишно да ви казвам колко съм доволен от това, че приключиха тези много важни въпроси. Така, точка 24 и 25 се отлага за следващата ни среща. Нека сега да пристъпим е, към организираното съвместно заседание за арабската пролет, какво промени са настъпили и новото поколение споразумение за свободна търговия. Е, този въркшоп ще има две части. Първата част ще бъде по економическите причини и е, отражението на арабската пролет и ще ще започнем с Игнасио Гарсия от Европейската комисия, който е директор в Генерална дирекция търговия. Той е гост на нашата среща. И сега му предоставям думата. Не, всички изказващи се ще имат по 10 минути. Игнасио Гарсия, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да използвам тази възможност, е, за да кажа как ние в Европейската комисия преценяваме основните предизвикателства пред търговията и економиката е, в отношенията ни с, с страните на юг от е, Средиземно море. Няма да говоря за политическата обстановка. Аз а, а, не съм упълномощен за да говоря по политическата ситуация, но е ясно, че положението в нашите южни съседи се отразява на политическите и економическите фактори и на положителния завършик на демократичния политически преход в тези страни ние е, трябва да сме готови да отговорим могъщо на економическите предизвикателства от преходния период. Ние знаем, че едно от економическите предизвикателства са е, как да се постигне е, по-висок степен на економически растеж. Те могат, той може да бъде постигнат само ако има е, ясна средносрочна економическа промяна. Страни като Тунис, Марокко и Египет е, трябва да могат е, да постигнат по-висок економически растеж и ние искаме да има устойчиво разнообразяване на тяхната економика и устойчиво увеличение на инвестициите, е, включително и на преки чужди инвестиции. Това са економическите предизвикателства пред тези страни. Това са економически предизвикателства, но и съвместна отговорност с Европейския съюз. Е, аз е, ще ще говоря е, е, само за търговията и за обстоятелствата, свързани с търговията. От гледна точка на търговията е ясно, че ние сме заинтересовани да подкрепяме процеса на економическа промяна в тези страни. Ние трябва да започнем е, предвид настоящата ситуация, а настоящата ситуация е, ако погледнем Марокко, Тунис, Йордания и Египет. Това са страните, с които ние имаме търговия. Те имат споразумение за свободна търговия с Европейския съюз, обаче те имат ограничен обхват. В някои случаи, като Тунис, например, те са съсредоточени основно върху освобождаването на търговията с промишлени стоки, и до сега няма разнообразяване на търговията и не се включва селското стопанство. Докато в страни като Марокко, Египет е, или е, Марокко имаме и е, са включени и скостопанските продукти, но до сега нито една от тези страни е, не са включили е, сектора на услугите в споразуменията си с Европейски съюз. Първото значително економическо предизвикателство с тези страни е да се видим как можем да приключим процеса на разнообразяване на търговията, как да стане това разумно, е, да се има предвид економическата и социалната действителност в тези партньори, защото има съществена асиметрия, но трудно можем да си представим, че можем да постигнем економическа промяна, ако тези страни не са готови да тръгнат и по пътя на постепенно отваряне на е, отрасъла на услугите. Трябва и двете страни да са готови да задълбочат сътрудничеството и в селското стопанство. И тук ние всички знаем, че и двете страни, за двете страни въпросът е чувствителен, но ние трябва да се опитаме да се справим с, с деликатните въпроси. Мисля, че за момента освобождаването на търговията едва ли е най-важното предвид целите ни за търговията като цяло. Ние, ние чуваме, от нашите партньори, че те искат да се преодолеят традиционните препятствия пред търговията, особено препятствията по границата. Защо? Има препятствия от техническите регламенти, как да се прилагат европейски стандарти, особено фитосанитарни изисквания. Това са важни въпроси, които ще обсъждаме с тези страни как да се задълбочи и процеса на економическата интеграция, за да се улесни достъпа до пазара, като достатъчно ефективно отстраним препятствията зад границата. Това е много важно и за двете страни. Аз мисля, че амбициите ни отиват отвъд тези цели – отвъд е, класическите е, междинни споразумения. Искаме да видим как нашите южни съседи могат да отправят е, ясен сигнал, че те поемат ясен ангажимент за интеграция с Европейския съюз, т.е. регулаторните модели да се приемат не става въпрос Марокко, е, Тунис, Египет или Йордания няма да прилагат европейски стандарти зад границата, но към инвеститорите е, трябва да се отправи сигнал, че те са съгласни да вървят напред и че трябва да се търси съвместно споразумение с нас, защото е, така може да се работи с Европейски съюз. Това е перспективата за да има е, европейско средиземноморско економическо пространство. Това е амбицията, но може да се постигне само ако всички партньори проявят политическа воля. Ние, е, ние започнахме преговори до сега само с Марокко и е, приключихме първия тур от е, преговорите преди два месеца в Рабат. А другата седмица мароканския ни колега ще е тук и ще продължи преговорите. Ние започнахме вече преговорите. Марокко от дълго време беше в процес на е, сближение и доста работа се свърши Въпросът е как да вървим напред. Започнали сме дискусии с други страни от региона. Миналата седмица бях в Тунис. Имах много полезни дискусии с правителството и с гражданското общество в Тунис. Все още не сме се споразумели за започване на преговори защото и двете страни са съгласни, че подготвителният процес трябва да се интензифицира, за да могат и двете страни да са готови преди да започнат преговорите. Започнали сме преговори и с партньорите ни в Египет и Йордания. И трябва да се види как накрая ще започнат и преговори. За нас е ясно, че много е важно тези преговори да имат пълната подкрепа не само на властите, но и на гражданското общество. И е, за, за това за нас е много важно Марокко и Тунис, които са започнали консултации с партньорите, трябва тези процеси да са успоредни на преговорите и ние ги насърчаваме и подкрепяме е, и партньорите ни в Европейския парламент трябва да обсъждат е, с гражданското общество какъв е залога на тези преговори. Ние подкрепяме процеса, е, правим и оценка на въздействието, на устойчивото въздействие. Това е нещо независимо, прави се от независими консултанти и има един първоначален доклад, който е изготвен за Марокко и Тунис. Ние сме обсъждали въпроса с властите от двете страни и ще го обсъдим и с гражданското общество. Процесът е, е пълен с предизвикателства и е, смятаме, че економическото му отражение ще е чувствително. Нашите съседи от юг трябва да отправят е, ясен сигнал към инвеститорите, че са открити за постепенна интеграция с Европейския съюз и в много области са готови да приемат регулаторния модел на Европейския съюз. Така, това е полезно за търговията и инвести... инвестициите. Мисля, че ми стекоха 10 минути. Спирам до тук. Е, Бета. Благодаря ви. Господин Берсеро е главният преговарящ за FTA с Марокко, но нека сега да чуем политическата гледна точка, този път от парламента, разбира се, господин Пиер Антонио Панцери, моя колега и приятел. Той е член на Комисията по външни работи и председателства делегацията за взаимоотношения с страните от Магреба и Арабския Магребски съюз и участва в Асамблеята за средиземноморските страни. Няма никакви по-добри характеристики, които да опишат този колега. Антонио. Е. Е. Благодаря господин председател. Благодаря, че организирахте този семинар и благодаря, че ме и покарихте. Трябва да кажа, че през последните месеци говорихме много за политическите аспекти на арабската пролет, но може би не говорихме достатъчно за економическите причини, последствия, отражение върху страните от Средиземноморието и трябва да кажа, че това не е случайно. Не е случайно, че в Тунис започнаха и там започна с самозапалването на един беден търговец, който не успяваше да печели достатъчно за да живее. Економиката на тази страна е доста крехка, независимо от индустриализацията през последните години. Много така, сериозен прираст на населението имаше, имаше недостиг на ресурси. Така че всичко това доведе до това, че страната просто изпадна в тежко економическо състояние и беше силно зависима от е, европейския пазар. И всъщност е, европейския пазар беше основен основна посока за източника, за износа всъщност от Тунис. И това задълбочи економическата криза, защото в Европа също се появи криза. Засили се и безработицата, особено след младите. Това е много важен аспект неправомерно разпределение на богатствата и така нататък. Всичко това бяха елементи, които доведоха до избухването на тази арабска пролет. И не смятам, че може да се разглежда чисто политически, само политически това, което стана през последните години в региона. Но това са основните неща, всъщност. Това са нещата, които могат да бъдат потвърдени от присъстващите на семинара и панела. Стабилизацията и растежа в тези страни трябва да преминат през укрепване на економическите структури и една обща реформа на системата сама по себе си. И разбира се, трябва да се навакса закъснението Европейския съюз е основен партньор на страните от Магреба, що се отнася до, е, до, до търговския обмен между страните на място. Обмен е доста ограничен. Почти няма никакви, е, някаква търговия между тези страни, докато с Европа е обратното Както беше припълнено, през последните години бяха подписани споразумения за асоциация, което позволи освобождаването на търговията с страните от Средиземноморието, като разбира се, това имаше положителни е, е, последствия за двете страни, но е, ако тези споразумения са били достатъчно щедри, резултатите не бяха на необходимото равнище и на, на отговориха на очакванията. Всъщност не можа да се създаде истинска зона за свободна търговия в Средиземноморие. В Средиземноморието, въпреки че това ни беше обещано с 2010 година. И споразуменията, за които се говори днес, вярвам, че са положителни, като че ли идват твърде късно, за да се решат проблемите на тая ситуация, която се задълбочи през последните години. А освен това, трябва все пак да бъдем малко и критични сами по себе си за, като Европейски съюз. Това няма да е излишно. Вие знаете, че интересите на Европейския съюз по-скоро се ориентираха към източна Европа, друг регион на света, което се отрази естествено върху отношенията с Средиземноморието. И това наруши стратегически, стратегическото равновесие. Все пак за Европейския съюз имаше основни проблеми да се решават. И всъщност какво трябва да се направи за един регион, колкото е толкова важен за Европа? Трябва да се довършат преговорите по тези споразумения. Трябва, колкото може по-скоро да се приключи, да се създаде истинско евро, средиземноморско партньорство, да се засили сътрудничеството и ще трябва да се преразгледат е, тези въпроси. Не трябва само с идеология да се занимаваме, трябва да бъдем откровени, открити. Трябва да се мобилизираме за Средиземноморието и да се измъкнем от е, економическата криза, която е е, жесток, е, не само за нас, но най-вече за средиземноморските страни. Мисля, че за нашите гости тук в Европейския парламент, които са дипломати, ще трябва да кажем, че без един общ пакет, социално-економически пакет, който да има съответната амбиция, никакви проекти не могат да бъдат е, с успешен край. И трябва и дълбоки економически и социални реформи в тези страни, иначе няма да успеем. И накрая, аз искам още веднъж да изразя своето удовлетворение от организацията на този семинар, което, което ни позволява по-добре да се опознаем, което ще позволи заедно да постигнем до някакви решения и да гарантираме за нашите народи достоен и успешен живот. Аз съм убеден, че нашата институция може да се превърне в истински двигател на истинско партньорство на основата на взаимното уважение. И моят опит, както вече беше казано, председателя на делегацията за страните с Магреба и на, по време на много срещи, и по време на много срещи, които аз можах да извърша по време на своя мандат – Всъщност ме кара да бъдат оптимист, но действително настоящите обстоятелства изисква да се действа бързо и добре в интерес на двете страни на Средиземно море. И трябва да се задействаме колкото може по-бързо. Благодаря. Сега последният ни оратор в този панел е професор Ахмед Гонайм от университета в Кайро. Професор Гонайм е изтъкнат економист. Има много добро име в университета в Кайро. Специализирала е в Германия. Публикувала е много трудове по въпросите на Световната търговска организация, по въпросите на Египет и Евромед. Добре дошли, господин професор. Благодаря ви, че се обръщате към нашата комисия. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. За мен е истинско удоволствие да съм тук сред вас ще говоря за економическите причини за възникването на арабската пролет, както и за въздействието върху економиката. Част от моята реч ще бъде посветена на въпросите, към които трябва да се обърне Европейския съюз в тази връзка. Ако искаме да анализираме економическите причини за арабската пролет, трябва да погледнем и социалните контакти между автократичните правителства, автократичните режими, които управляваха тези страни и е, типът обмен на ползи, е, при които предоставането на работни места, субсидираната храна, както и други е, много важни стоки, като гориво, бяха предоставени на населението срещу стабилност и сигурност. В момента, в който страните от Евромед започнаха да либерализират своите економики е, спрямо големия натиск от либерализацията на пазарите на някои стоки, като на горивото, например, се отразиха много а, сериозно. През 90-те години някои страни от а, Южния Евромед започнаха да прилагат типа реформи от Вашингтонския консенсус, за да могат да либерализират своите економики. Те се справиха много добре по отношение на макроекономическите показатели. И това представяне, економическо представяне, продължи в, в течение на годините с изключение изключение на годините на криза, когато имаше известна нестабилност или дори проблеми от вътрешно-политическо естество. Но заедно с економическите реформи, у нези страни, които не отчетоха социалните аспекти и най-вече социалната осигурителна мрежа по точния начин, предпазна мрежа. Както знаем, когато се либерализира ролята на правителството, когато има либерализация, ролята на правителството започва да се променя към предоставянето на социална държава в развиващите се страни. Правителствата в тези страни не обръщаха толкова огромно внимание на социалния аспект. И това до което се стигна, беше не много ефективна социална предпазна мрежа, където имаше много проблеми, редица проблеми, тя не беше достатъчна, започна да нараства главоломно безработицата. С това нарастване на неформалния сектор, режимите осъзнаха, че този неформален сектор може да действа като заместник на социалната предпазна мрежа. И в допълнение към това, тази, това въздействие от социалния сектор подейства и за абсорбиране на безработицата. Действахме от и економическа гледна точка за страните, които страдат от липса на производителност най-вече заради такава незаетост, която е неефективна и влушаващата се образователна система в някои страни, което доведе до разминаване между образователната система и това, което тя предостави нуждите на трудовия пазар. При някои периоди, особено в средата на 90-те години, автократичните режими започнаха да мислят за своето унаследяване, т.е. някои от членовете на семейството да застане на техния пост, след като те е напуснат. И това създаде а, економическа корупция по подразбиране, когато имаме подобна шурубаджанащина и а, назначаване на роднини създава един вид тръстове за, за подкрепа на тези семейства и в същото време имаше и е, подобен тип корупция, която действаше отново като заместник на предпазната мрежа. Видяхме това, което стана в Тунис и предполагам, че едни от основните причини бяха свързани и с корумпирания социален модел и липсата на социална предпазна мрежа. Имаше обаче ефект на доминото от Тунис към други страни и как реагираха моделните режими, ми много негативно към бунтовете, които се вдигнаха по това време. Ситуацията след революциите или след бунтовете беше, че економическата ситуация се влуши неимоверно. Защо? Ми най-вече, защото настоящите режими поставят най-голям акцент върху социалния аспект и забравят напълно економическите аспекти и се стига до бюджетни дефицити, които не могат да се толерират с заличени чуждестранни резерви, които доведоха до девалвация на валутите. Стигнахме до дефицит по платежния баланс, където имаше излишък в определен период преди бунтовете и настоящите режими не могат да се справят с подобни проблеми, най-вече заради страха от улицата и заради предприятията приемането на оздравителни мерки, което ще създаде до известна степен до загуба на популярност. И е, по този начин ситуацията става много критична в е, регионите, в рег... страните в региона. Ето това обяснява защо е, има такъв политически елемент. За това политическия ислям и тяхната популярност заради предоставянето на социална предпазна мрежа в миналите режими повдига тяхната популярност и те сега предлагат същото. Но от международна гледна точка тези, този политически ислям до голяма степен е либерален, що се отнася до економическата идеология, така да го кажем. Съмнявам се, че ще има радикални промени в економическите политики на настоящите режими всъщност те по естество са доста либерални и като четем програмите на различните страни виждаме, че те са либерални и поставят ударение върху социалния аспект. Проблемът е, че режимите не могат да определят какво означава социална, справедлив... социална справедливост. Социалната справедливост е сериозно, огромно явление и липсата на способности да се анализира явлението вредят когато а, стигнем до ролята на Европейския съюз, можем да кажем следното. Международната общност, включително и ЕС, след арабската пролет показват така сигнали, че искат да помогнат. Една от инициативите, проведени от Европейския съюз, беше ангажираността в партньорството Дювил като тук мога да кажа, че а, трябва да споменем и комплексните и всеобхватни зони за свободна търговия, които се договарят от Европейския съюз с режимите в региона. Най-напред обаче имам, има проблем а, с е, факта, че Европейския съюз не може да се справи а, с региона като цяло и по отделни страни. И това се вижда явно в историческото развитие, когато постегнах, започнахме с поразумението за асоцииране, след това Средиземноморския съюз и тази промяна на институционалната уредба създава объркване в страните от Южното Средиземноморие. Всички тези елементи на интеграция могат лесно да бъдат поставени в рамките на институционалната споразумението за асоцииране, без да се създава много институционална рамка. Наистина е много трудно да се говори за страните от арабската пролет по един, с един общ аршин. Говорим за Марокко, което не е пострадало от арабската пролет по същия начин, както Египет. Те не трябва да бъдат поставени в една категория. И типа партньорство Дювил като институция, че включва Йордания, Марокко, Тунис и Египет. И сега виждаме, че те са отделни различни страни. И работата по техните проблеми означава задействане на различни инициативи, различни стратегии, а не работата по тях заедно. Задълбочаването може да бъде постигнато чрез поразумението за асоцииране и институционална рамка, която да не се променя. Благодаря ви, господин председател. Thank you. This is the end of the това е края на първия панел от тази страна. Сега е, давам възможност на депутатите да зададат въпроси. Някой иска ли да зададе въпрос? Пол Мърфи? Да, благодаря. Благодаря ви за направеното изложение. Всъщност, е, това, което е, проистече от казаното от последните оратори. Е, от моя ограничен опит на място, аз съм съгласен, че няма социална инфраструктура, много висока безработица сред младите хора. Изобщо няма възможност, няма очаквания за економически възможности. Това са основните причини за възстанието. Аз мисля, че всички тези неща са свързани с процеса на либерализиране, който вие описахте, е, който на времето е, Международния валутен фонд е, наложи на Тунис неолиберална политика и Европейската комисия се отнесе положително към това. Но все пак, според мен, известно противоречие има в това, защото рецептата, например, Международния валутен фонд и бъдещето който той предлага на всички, е горе-долу еднакво за всички. Ето виждаме сега при преговорите на Египет с Международния валутен фонд. Най- Важният въпрос за Международния валутен фонд това са субсидиите, които се отпускат за определен период от време. И се иска все по-голяма либерализация. Имаме обаче на лице либерализация, когато много хора са зад борда и настъпват революционни настроения. А с, е, периода след арабската пролет е реакция на това, което лидерите на капитализма, институциите е, обикновено твърдят, е, че е необходима още по-голяма либерализация. Всъщност, ние говорим за альтернативна стратегия, публични инвестиции, да се даде пространство на тази економика да се развива. Втори въпрос, към който проявявам интерес, е при различните страни от региона, какво е значението е, на дълга, особено външния дълг, какво е бремето на дълга, Примерно знам, че за Тунис е много тежък външния дълг. Как се отразява това на економиката? Как се, как се постига потенциала, използването на потенциала на економиката. За комисията, може би това е свързано с следващата дискусия, ние сме е, чули доста е, за това как след революцията ще се промени подхода на комисията, да има повече за повече да се очаква демокрация, но как реално е, се е променил подхода на комисията, особено като се търсят споразумения е, за свободна търговия. Виждате, че демократичните права се нарушиха, виждате как действат новите правителства и в Тунис и на други места, как се спазват човешките права или конкретно в търговията, е, е, как се промени подхода на комисията предвид е, натрупания опит и казаното до сега. Скардини тук ли е? Да. Перес. Благодаря ви, господин председател. сега, дали съм разбрала правилно? Поканата е да се работи по проблемите на Средиземноморския регион. Важно е обаче всяка различна страна си има отделни характеристики, наистина. Що се отнася до техния опит в арабската история. Но също така има различни разлики в техния подход, различен начин на мислене, различен начин на живот. Просто не можем да разгледаме Средиземноморието като един единствен елемент, защото също като в Европа, всяка европейска страна си живее в отделна реалност. Вторият въпрос, който искам да повдигна, дали ще помогне да се включат малките предприятия а, от Средиземноморското крайбрежие или а, дори от континентална Африка. Дали няма да е полезно да има подобна синергия, която да не е просто и економическа, да има един различен подход към пазара – което няма да почива върху търсенето, а по-скоро да има една идея за изграждане на капацитет за производството, така че е, да може да се предоставя качествена подкрепа на малките предприятия. Благодаря, господин председател. Мисля, че става дума за една много интересна тема, която разглеждаме днес. Благодаря, че ни представихте това истинско предизвикателство. Всички изказали се заслужават нашето внимание и разбира се, трябва да се държи сметка за социалната и економическа ситуация в страните от Средиземноморския басейн. И имаме нужда да поддържаме отношения с тези страни. Но въпросът е следния. Въпрос към комисията по-специално. Процесът Барселона, Съюзът за Средиземноморието. Е, вие поддържате привилегировани отношения. И подкрепихте някога режимите в тези страни. Така че сега може би ще е добре комисията да разговаря и с гражданското общество. И да се опитаме да помислим какво трябва да бъде направено преди да преминем към споразумение. Така че въпросът, който възниква е каква е економическата действителност в тези страни, а също и да видим как стои въпроса с съседните страни, какви са очакванията за партньорите, с които вие сте говорили, включително и регионалното сътрудничество. Дали въпросите с промишлеността, завечеството и така нататък. Как всичко това може да бъде променено благодарение на инвестиции, как може да бъде подпомогнат е, развитието в тези страни, може би да им се позволи да имат по-конкурентоспособни економики, защото вече видяхме в е, друг контекст е, за Турция, например. Трябва да видим как, да разглеждаме а, е, търговските отношения в световен мащаб, как всичко това трябва да бъде задействано. Дали споразуменията за свободна търговия са необходими етапи или пък да помислим за различни форми на подкрепа, за да може да подпомогнем економиките в тези страни, да допринесем за економическото реструктуриране в различните държави. Така че, какви са вашите очаквания относно възобновяването на търговията и по-специално, що се отнася до конференцията в Бали в края на годината? Тоест, някакъв принос за развитието на тези страни. Това е уъркшоп, така че широката публика е поканена. Някой иска ли да зададе въпрос? Имате, имате една минута. Заповядайте, ако обичате, да се представите. Благодаря. Добър ден. Аз се казвам Педро Наро и представлявам Економически и социален европейски комитет. Искам да задам два въпроса следствие това, което чухме от Игнасио Гарсия. Беше казано вече, но искам да знам някои въпроси, свързани с гражданското общество. Мисля, че е много важно гражданското общество да участва. Не само за изграждането на този вид споразумение, но също така и за контрола, проследяването. До сега още не е правено. До сега гражданското общество не е участвало и трябва да се направи усилие в този смисъл. Може би директор да ни цитира конкретни примери за начина по който може гражданското общество да бъде включено в този процес. Съществуват економически и социални съвети в тези страни, както в Марокко, например, и в Европейския съюз, разбира се. И мисля, че ще бъде възможно да им се позволи да участват в изготвянето, а също така и проследяването на тези споразумения. Това е важно. И второ, имам един въпрос по един много важен аспект, начина по който се измерва трайността и отражението на тези споразумения. Това е една тема, която е доста нова, но и приоритетна. И много често забравяме какво е отражението на тези споразумения върху селските райони и най-бедните райони в е, страните от юга, както и северната част на Средиземноморието. Разбира се, тези споразумения са имали економически, социални, екологични е, последствия, които бяха много отрицателни. И как ще се измерят тези е, последствия върху трайността на тези споразумения в най-бедните райони на Средиземноморието. Така, председатели, имате ли други въпроси? Добре, не, тогава ще върна думата на оратора. В е, същия ред. В същия ред, ако обичате. Да, доста въпроси. Доста въпроси бяха зададени. Ще се опитам да им отговоря. Първият въпрос беше е какво е отражението на тези споразумения за свободна търговия, които Европейския съюз е подписал до сега с страните от региона. Аз мисля, че най-добрият подход е да бъдем скромни. Отражението беше положително, както се предполагаше. Това не е изненада, защото споразуменията а, бяха сключени съобразно е, периода. През последните 30 години имаше освобождаване на търговията на промишлени стоки и почти нямаше е, сериозни економически ангажименти. Ако погледнем търговския баланс е, за Египет, Тунис и Марокко, виждаме, че търговията се е разширила че износа към Европейския съюз също се е разширил чувствително, но разбира се, економическия потенциал е намален, защото е ясно, че и дори до сега економическото отражение е ограничено. Втория въпрос как нашата по-официална политика реагира на събитията в региона – ние получихме разрешение от съвета да започнем преговори с тези страни. Всички страни са различни, но те започват демократизация. Това означава, че трябва да ги подкрепим. Всяка от страните е различна. Във всяка една от страните трябва да се направи оценка чрез диалог, да се види дали условията ще бъдат на лице, за да започнат преговорите. Това зависи и от общата оценка, че трябва да има общо разбиране за волята на двете страни да започнат процес, който неизбежно ще бъде процес на дълбока економическа промяна. Ние сме убедени, че е, споразуменията за свободна търговия ще постигнат успех, само ако е, търговските партньори са убедени е, легитимно и демократично, че те имат интереса за задълбочаване на сътрудничество с Европейския съюз. Трябва да има политически ангажимент на партньорите. Без това преговорите не могат да постигнат успех. Ето защо за сега ние не искаме да започваме широки преговори, а да започнем едва когато и двете страни са убедени, че това е пътя, по който трябва да вървим напред. Ясно е, че ще се вземат трудни економически решения, особено когато се договарят споразумение на свободна търговия, но економическите реформи ще постигнат успех само ако има политическа подкрепа. Е, е, различните партньори, както е, бизнес средите, така и другите партньори от гражданското общество, трябва да ни подкрепят. Ние сме удовлетворени от дискусиите с Тунис и с Марокко. Започваме обсъждание и с Египет и обсъждането с гражданското общество е много важна част от процеса. Естествено, е, и една част от прилагането на каквото и да било споразумение трябва да започне да се прилага, защото винаги се предполага диалог с гражданското общество. Така че е, е, ние се опитваме е, всички споразумения, които подписваме, е, да не се противоречат, да има общи принципи но Марокко не е Тунис, Тунис не е Йордания, Египет е различен от Марокко и от Йордания. Въпросът е колко е задълбочен процеса на интеграция с, економич... с Европейския съюз и кои са приоритетите в економическата интеграция за въпросните страни. А сега, дали сме забравили регионалното измерение? Не. Е, това е част от процеса на регионалната интеграция и нещата няма да се променят от днес за утре, но ние се надяваме. Е, това са, те са страна по споразумението от Агадир. Те виждат интереса си в задълбочаването на економическата интеграция е, с Европейския съюз. Така че е, постепенно е, въпросите трябва да бъдат включени в интеррегионалната търговия между четирите страни. Има добавена стойност. Да. Сега давам думата на, на господин Панцери за кратки, кратко изказване. Благодаря. Три кратки забележки. Най-напред Искам нещата да са ясни, когато говорим за арабската пролет. Какво е предизвикал? Да не забравяме, че ние плащаме за закъснението като Европейски съюз. Е, освен економическите причини, има и политически с е, някоя вина на Европейския съюз, тъй като в продължение на много години ние разрешихме да продължават да, да вилнеят тези режими и просто имахме такива компромисни политики, защитавахме тези режими срещу в замяна на борбата срещу тероризма и е, защитата на проблемите, решаването на проблемите с миграцията, но всичко това всъщност е, свърши. И аз е, винаги го казвам, когато говорим по тези въпроси, че трябва да изпълняваме избягваме да оставяме да влиза през задната врата това, което изгонихме през предната. Защото има опасност да някои неща, да, да, да се върнат някои идеи, които намисват на колониализъм. И второто нещо, дали Средиземноморието е едно цяло? Не, не е така, защото там има много сериозни различия. Тези, които предизвикаха арабската пролет. Това са страни, които се разглеждат по различен начин и всяка страна по-отделно. Но не трябва да се е, разсъждава и да се разглеждат нещата по региони. Има някои основни аспекти на новата политика за добросъседство. Това е регионалното интеграция. Това е един от решителните аспекти, по който ние трябва да се ангажираме, ако искаме да осъществим сланата търговия, пък и да насърчаваме добрите процеси за тези страни. Казвам го на директора, ние ще трябва да извършим една сериозна оценка на политиката на партньорство а, всъщност ние сме закъснели и целите не са постигнати. И в това отношение бих казал, че наистина трябва да се доверим на, цивилно, на гражданското общество, което разбира нещата много по-бързо от политическата класа в тези страни. Има много закъснения по отношение на реформите, които трябва да бъдат извършени. А освен това има още един аспект, който решава за развитието на тези страни. Това е връщането на капиталите, които са изнесени в чужбина. Става дума за над 150 милиарда евро за Египет, 30 милиарда за Тунис, между 80 и 100 милиарда за Либия. Това са капитали, които са изнесени извън страните и 40-50% от тях те са в Европейския съюз. Трябва да се насърчава една правна рамка, която да позволи да се върнат тези пари в, в страните, за да може именно за да се постигнат целите, които, за които говорим сега. Е, Благодаря ви накрая, професор Гонайм. дали ще може тези пари, които се връщат в страните, да се реинвестират. Ами всъщност, господин председател, какво да ви кажа? Част от историята е, че тези пари, които се взимат от старите режими, са взети от старите режими и са преувеличени. Много е дълъг правно-юридическия път, по който могат да се върнат тези средства. Не знам ако се върнат, дали въобще ще възлизат на тези суми, обявени в медиите. А, съвсем в кратък телеграфен стил като отговор. МВФ дали използва същата рецепта? Да, използва същата рецепта, но не искам да ги виня тях, нито пък да виня международната общност. Защото ако имаме режим, който в момента е в процес и те не могат въобще да си управляват економическото състояние, говоря за Египет най-вече, не мога да, оценя, да си мисля, че който е да било донор ще си издаде парите на такова правителство. В случая просто мога да кажа, че в правителството няма нито един економист. Консултативният съвет за президента и се състои от 17 души, Ами нито един не е економист, така че економическия аспект е напълно изключен от работата. Външният дълг не е бил проблем в случая с Египет по отношение на процентите. По-настоящем расте драматично и е много опасно, просто защото става дума за ориентация към една основна страна, една единствена страна, която дава пари на Египет в този момент. И мисля, че това е много опасно, много спешно и показва, че трябва да се заличи дълга. Но още веднъж казвам, че не виждам никакъв ангажимент от настоящия режим в тази връзка, просто защото те не мислят за економиката арабските страни са различни. Малките и средните предприятия, съгласен съм, че те могат да бъдат катализатор и двигател за растежа в страните от Южното Средиземноморие, но винаги говорим за малкото, малките и, средиземномор... и средни предприятия, извинете, пък те винаги все едно, че са слона в стаята. Тоест, те са различни и по отраслите, и по размери в крайна сметка, така че не може винаги така да се подхожда, не можем да говорим говорим така, се едно, че те са един единствен вид. Да, трябва да подкрепим малките и средни предприятия, но трябва да анализираме техните нужди. По отношение на вътререгионалната търговия. Мисля, че инициативата беше добра от Агадир, но тук трябва да се помисли малко как точно да се канализира процесът чрез Агадир. Има четири страни, които са ангажирани и тяхната работа е много слаба. Просто не присъства в работата на Египет и Йордания. Така че този въпрос за акумулацията не присъства. Няма и репери, чрез които да се измерват резултатите. Египет не прави разлики в това как стигат, стига износа до Тунис и Марокко. Няма значение дали чрез Бафта, дали чрез Агадир или чрез свободната търговия. Няма начин как да се оцени въздействието на споразумението за асоцииране. Тук искам да подчертая един въпрос. Смятам, че има проблем с оценката на въздействието на споразумението за асоцииране. Просто няма репери, няма образец, по който да се изчисли това въздействие. Виждаме, че като процент остава стабилна търговията с Южното Средиземноморие. В абсолютни цифри нараства. Как обаче се прави оценка на това, как се анализира, тук вече се натъкваме на проблем. Трябва да имаме една обща рамка за оценка на споразуменията за асоцииране между южно-средиземноморските страни и Европейския съюз. За момента не знам да има такава рамка. Аз знам, че има една инициатива на университета в Съсекс, където има подобен образец за оценка на споразуменията с Европейския съюз, но не е много разпространена и поради тази причина си остава проблем. Още нещо на последно място. Съгласен съм, че трябва да има задълбочена интеграция, но сама, интеграцията сама по себе си нищо не върши. Каква интеграция ни трябва? Какви аспекти трябва да задълбочим? Дали става дума само за а, достъп до пазара или до развитие на демокрация? комисията и определени права. Трябва да сме много наясно с подобна терминология, за да може да имаме ясно определение и да има добро предложение и за двете страни. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Сега пристъпваме към втория панал. А сега имаме двама оратори. Първият от тях е професор Ерван Ланон. от е, College of Europe и университета в град Гент, Белгия. Отново 10 минути за всеки един от тях. Професор Ланон, първо, добре дошъл, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо в О бих искал да изразя своето задоволство за това, че мога да участвам в тази дискусия, особено е, предвид важния въпрос за новото поколение от споразумения за свободна търговия с страните от Средиземно море. Има много въпроси. Аз ще направя няколко забележки и предложения, които се надявам да допринесат към дискусията. Сега, Европейската стратегия и мерките, които се взеха след арабската пролет, трябва да направим разграничение между три различни вида реакции. Е, е, първо, е, имаше реакция по време на самата арабска пролет. Това беше военна помощ, няма да се спирам на тях. Имаше средносрочен социално-економическа реакция в рамките на така наречената програми на пролета. Е, това са, да кажем, помощи за малки и средни предприятия е, и ще се спра на тях. Е, това бяха програми, които бяха нещо като, като чадъри. Това означава, че финансовите средства и инструментите, които бяха налични, бяха използвани незабавно на този етап. Аз мисля, че това беше много важно събитие и е, много повече заеми бяха отпускани, за да се инфрастира в малки и средни предприятия, но и в инфраструктура. Това беше много важно. Това беше ролята на Европейската инвестиционна банка. Имаше ангажимент от страна на Европейската инвестиционна банка, което беше много важно дългосрочно и средносрочно. Имам предвид економиката. През 2011 година ние получихме мандат, съвета даде мандат на комисията, за да води преговори и това беше и ясно посочено от съвета по външна политика, по-голяма, по-голяма подкрепа за тези, които поемат ангажимент да изградят дълбока и устойчива демокрация. Е, тоест, комисията заедно с госпожа Аштън преразгледаха политиката на съседство и всичко започна с Тунис. Казвам това, за да стане ясно, че всичко това беше адаптирано към е, неочакваните събития. Но е, и се възприе като пряк отговор на арабската пролет. Но всъщност беше замислено по-отрано. Така че трябва да има разграничение между дългосрочните споразумения и споразуменията за асоцииране. В 2006 година комисията в комунике за засилване на, съсед... на политиката за съседство казва, че ФТА FTA включва промишлени стоки, и се водят преговори за разширение към селско стопанство, рибното стопанство и услугите. Междувременно е, средносрочните планове започнаха да се прилагат и се стигна до заключението, че трябва да има ново поколение разбираеми и дълбоки споразумения за свободна търговия с всички партньори подобно на споразумението, което Европейския съюз иска да преговаря с Украина. Така че, ако видим мандата, не става въпрос преговаря, за, да се преговаря по ново споразумение, споразумение за свободна търговия. Тоест, е, споразумение, което ще допълва наличното споразумение за асоцииране. Но Важното е, че ние вече имахме ново споразумение за асоцииране с Украина. Така че е, това е споразумение за асоцииране, което се основава на е, обичайното правно основание на споразумение за асоцииране без позоваване на член 8. Това е член 8 в Лисабонския договор, който пряко засяга политиката на съседство и предполага преки споразумения с отделните страни и мандата от страна на съвета към комисията което е ясно. Започват преговори с е, четирите страни е, е, зони за свободна търговия, а не споразумение за свободна търговия. Тук имаме препоръка от комисията към съвета, даде възможност на комисията да започне двустранни преговори с Египет, Йордания, Марокко и Тунис за усъвременяване на съществуващите споразумения за асоцииране, за да има зони за свободна търговия. Тоест, това е, е ново поколение споразумения за асоцииране, както вече се каза тук. Всичко трябва да е ясно, защото положението е много сложно. Имаме е, споразуменията Евромет, което е за асоцииране. И то може да бъде разширено тази търговия за свободна търговия можеше да обхване вече и селското стопанство и услугите. Това беше предвидено от самото начало. Но има и друг попът, който може да се тръгне. Но това е пътя за европейската политика за съседство. Тоест, многостранни споразумения, които да бъдат включени в областта на транспорта и на енергетиката и пътя на двустранните споразумения. И тук говорим за нови технически споразумения. Няма да ги изреждам, но имаме да кажем за съответствие и допускане на промишлени стоки, механизъм за разрешаване на спорове, така че средносрочно ще има роене на отраслови споразумения, което може би не е необходимо, положението ще става все по-сложно и по-сложно и проблемите, пред които сме изправени, примерно да кажем с Швейцария, имаме е, руене на отраслови споразумения, а няма ново споразумение. Така че тук трябва да е ясно. С Марокко ние трябва първо да приключим това, което бяхме предвидели по Евромет, но да мислим за бъдещето, т.е. за нашия модел – Казва се, че в крайна сметка трябва да има модел за съседство и общност. Но какво е SFTA? Доколкото разбирам, това е нещо повече от FTA, но е минус MTA. Трябва да се мисли по този въпрос. Тоест, по-традиционно FTA. Тоест, ще има трансфер на суверенитет от страните партньори към Европейския съюз. Имам предвид митническия съюз, за да стане ясно. Но това трябва да се сравнява и с задълбочаване на политическото асоцииране, е, е, особено в процеса на взимане на решения. Това е по-дългосрочна перспектива, но е, е много важно това да бъде ясно увеличава, е, става все по-сложно. И примерът с Египет е много конкретен и много красноречив. Това е една лаборатория. Това е лаборатория. И по някои въпроси трябва да имаме структури, трябва да сме готови да, е, да, да управляваме нещата. Е, нещата са технически, специфични и поставям ударението на това. Още две точки. Две-три точки трябва да имаме предвид обстановката в региона. Непрекъснато се случва нещо ново. Е, е, примерно, е, правните взаимоотношения, е, връзките с Китай и с страните от е, е, е залива и да мислим върху модел. Когато господин Херачи стигна, до този въпрос, той каза, не се страхувайте, образец за нас е Турция. Тоест, съвместим с економиката и съвместим с демократизацията. Така. Ние мислим върху този модел. И това трябва да се подчертае. Това трябва да се подчертае. Препоръки краткосрочно трябва да имаме оценка на въздействието за всяка страна, за всеки отрасъл по-отделно. И ефективни стимули. Ефективно стимули. Не само пари. Не само пари, но и обучение, туининг проекти и правната рационализация. Правната рационализация. Е, трябва да има дългосрочно рационализиране. Ако имаме е, сходни е, партньорства на изток и в южната периферия, потенциално това ще увеличи търговията на изток, на юг и на север. Тогава имаме по-голяма видимост и правна сигурност мисля, че търговската рамка, регулаторната рамка става все по-сложна, но е, трябва да има стратегия възоснова на споделени интереси и ценности. Много ви благодаря, господин професор. Нека да ви уведомя, че професор Ланон има много трудове по този въпрос, включително и една студия публикувана миналата година. Тоест, европейската политика за съседство и предизвикателствата пред нея. Идеите, които са представени пред нас, ще бъдат задълбочени в проучване, което ще бъде направено в близко бъдеще проучването на търговските споразумения за страните от Евромед. Не знам дали комисията иска да направи коментар по тези бележки по търговската политика, що се отнася до региона на Евромед. Някакви коментари кратки. Мисля, че ще бъда съвсем кратък, защото е много важно да се пояснят някои елементи. Да, вярно е, че през последните няколко години, преди арабската пролет да започне, нашите усилия за страните в региона бяха усилия за приключване и довършване на споразуменията за асоцииране по различни сектори. Земеделието беше сключено споразумение с Марокко, с Тунис. Водихме преговори преговори с тези две държави за създаването на стабилна правна уредба и се опитахме да видим как, докъде можем да стигнем с секторните преговори. Наистина това беше подходът, който беше изпитан, но пределно трябва да е ясно, че това не е подхода, който стоеше за одобрение от съвета след арабската пролет. Въпросът беше да се вери дали тези страни имат интерес към много по-широко обхватен подход. Наистина Бихме искали да имаме споразумения за асоцииране с всички държави, за които става, но в същото време, като разглеждаме не отрасъл по отрасъл, а разглеждаме цялостно, цялостно всички измерения на търговските и економическите измерения. Поради тази причина започнахме преговори с Марокко, разговори с Тунис, но идеята не е да се добавят различни типове а, секторни споразумения. Въпросът е да се види доколко максимално може да се включим економическия компонент в FTS. Като тук трябва да сме реалисти и да разгледаме подхода страна по страна, кои са приоритетите за работа. Мисля, че ще е много оптимистично да кажем, че тези страни ще приемат законодателството на Европейския съюз. Въпросът е да се види къде са приоритетите и как се работи с економическите приоритети в страните, за които става въпрос. Както казах, това са предизвикателствата. Трябва да видим какво е разпространението на секторни споразумения. Благодаря. Благодаря ви много. Сега последният ни оратор отново от друга част на Средиземноморието е негово превъзходителство посланик Алем Менаур, посланик на Марокко в Европейския съюз. Разбира се, има категорична причина, защо сме избрали Марокко, защото Марокко, Марокко ще е първата страна, с която ще започнем преговори за комплексна и всеобхватна зона за свободна търговия и господин Гарсия ще бъде преговарящият. Също сред нас са представители на посланиците на, на посолствата на Тунис и на Йордания. Добре дошли сред нас. Страни, с които очакваме да започнем преговори в близко бъдеще. Господин посланник, благодаря ви, че дойдохте. Заповядайте, има, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте на този семинар, на този дебат относно новите споразумения за свободна търговия. И нашата страна е първата, която ще започне преговорите с Европейския съюз по този въпрос. Говорихме за бързата реакция на Европейския съюз при е, арабската пролет, с двете комуникации от март и май. 2011 започна нов партньорство с, с страните от Средиземноморието. Най-напред партньорство за мобилност, което ще бъде тема на друг дебат. И най-вече сключването на нови споразумения за свободна търговия, пълни и задълбочени. Но както казва Хуан Нанон, вече беше започнато нещо, преди арабската пролет и в рамките на политиката за добросъседство вече се водеха дебати по начина, по който да бъде възобновено сътрудничеството между Европейския съюз и близките страни. И така беше припомнено, че трите страни от Юга, които бяха избрани от Европейския съюз за започването на това ново партньорство. Е, започнахме, както каза господин Берсеро, е, преговори още през април с Европейския съюз. Следващия тур ще се състои следващата седмица в Брюксел и после през октомври. Така че Имаме график, който вече е уточнен. Това, което иска да кажа, че отвъд използваната терминология, законодателното сближаване и нормативното сближаване, които са основни за тези споразумения, целят според нас е нещо конкретно. Това е да се позволи на Марокко да се полза, разбира се, в необходимите граници от четирите свободи, които са на, на т.е. свободното движение на стоките, на услугите, на капиталите и на лицата. И съобразно пътния лист и а, плана за дейности, който беше одобрен от Европейския съюз, целта е да се върви към общо економическо пространство. И се присъединявам към това, което каза господин Анон. Това не е самоцел. Ние имаме нужда от политическа и стратегическа перспектива, също економическа, която да е много ясна от страна на Европейския съюз. И ние, страните от юга, поне близките страни на Европа, и в полза на страните, които вече се ангажираха стратегически с е, Европейския съюз и които искат е, да върват към е, това нормативно сближаване, т.е. и към европейските ценности. Ние имаме нужда от тази перспектива. И ми се струва, че договора на Лисабон го позволява, господин Иванон припомни член 8, именно това виждане на нова договорна рамка ни води да развиваме известен брой споразумения с Европейския съюз, включително и това, което започнахме през месец април. Три основни забележки ми се струва, че са важни. Първото е, че тук не става дума да се приемат 36-те глави на европейското законодателство, а по-скоро да се извърши едно сближаване в нормативната уредба в определени приоритетни сектори. Вторият въпрос е, че всичките страни партньори не изхождат от нула. Например, Марокко вече от десетина години, и даже бих казал, може би и повече, защото ако се върна в историята, изборът на Марокко от самото освобождаване към за е, свободна търговия, за свободен пазар, избежаването с Европа доведе автоматично до включване в е, е, своя арсенал на норми и някои европейски стандарти. И това след това беше засилено през 80-те години, когато Европа се присъедини към гадата. И както припомни господин Ранон, много споразумения съществуваха, успоредни споразумения, които бяха оговорени с Европейския съюз и които е, изискват е, в известен смисъл някакво нормативно сближаване с е, европейските стандарти. И третият въпрос е, че лека не трябва да бъде разглеждано като някакъв, някаква самоцел. Това трябва да бъде част от някакъв пъзъл, който обхваща всичките области на европейс... сътрудничество с Европейския съюз, към изграждането на това общо економическо пространство. Но даже по-широко -по -по и всичките области, демократични, и политически, и социални области. Три сектора бяха избрани в рамките на преговорите, които започнахме с Европейския съюз за това нормативно сближаване. Това са финансовите услуги, обществените поръчки и стандартите в промишлеността. Разбира се, има и други сектори, които ще бъдат добавени по-късно. Транспорта, земеделието и така нататък. Изборът, който беше направен от Марокко по тези три, три аспекта, отговаря на стратегическите нужди на страната в областта на развитието й и най-вече вследствие по постигнатите резултати. Ние вече имаме нещо. Ние е, вече имаме резултати при е, транспонирането на нормативната уредба в тези области. Така че метода, подходът, който се прилага и който трябва да се прилага, постепенно разбира се, е, най-напред с основните глави на Европейска като законодателство и на втори момент, когато се почувстват ефектите от транспонирането, да задълбочим и да разширим целият спектър на общностното законодателство. И в този случай аз смятам, това е разбира се отговорност на страните партньори. Говорихме за условностите, подходът задължително трябва да бъде, да, да, да доведе до участие от двете страни и трябва е, страната партньор да избере, кои, да избере своите приоритети и трябва да участва активно в този дебат, който не трябва да бъде само на високо равнище, а трябва да се разшири до всичките е, живи сили на е, обществото. Това е подход, който ние прилагаме от 10 на години в страната и който ни позволява да въведем, и то много бързо, известен брой реформи, които бяха от изключително важност за страната. Парламентарни, а политическите, разбира се, участници трябва да вземат участие в дебата, но също така и останалите партньори, също синдикатите, дори и различни организации – заинтересовани организации, може да са от научно-изследователската дейност и така нататък. И в този подход ние имаме една първа ограничена група, която включва официалните представители на страната, които са в постоянен дебат с гражданското общество, за може да се определи стратегията и позицията на Марокко на масата на преговорите за сключването на един, едно споразумение. Мисля, че е, опита, който Марокко придоби през последните години с всичките реформи, които бяха проведени е, или започнати, благодарение на Негово Величество Краде и най-вече тези, които предстоят, е, по-специално тези, които касаят прилагането на последната конституция, която беше приета през 2011 година, би трябвало да позволят на Марокко да са умее да развие капацитет на абсорбиране на а, общностното законодателство и постепенно да приеме критериите от Копенхаген. Този проект е, разбира се, амбициозен. Той представлява много предизвикателства, но има и своята цена. И разбира се, ще ви кажа откровено, Марокко не може да поеме всичките разходи, така че имаме нужда с нашите европейски партньори, отвъд едно споразумение за свободна търговия, заведението и решаването на спорове, ние имаме нужда от един пакт на солидарност. Ние трябва да впишем в нашия подход, в един асиметрични рамки, но с асиметрично виждане е, солидарност не означава помощ. Напротив, аз мисля, че е, някои механизми, които бяха използвани с голям успех от Европейския съюз, при разширяването на Европейския съюз трябва да бъдат предложени на партньорите от юга в рамките на тези нови споразумения, предвид структурните, кохезионните фондове, защото е, трябва да се оценят последствията. Има социално въздействие. Трябва да се, да, да се запълнат празнотите, да се види какви са възможностите да се преодолеят някои трудности на социално равнище. И според мен ние ще имаме нужда от е, нови механизми, механизми, които в Европа са се доказали, които могат да се развиват в рамките на е, добросъседническите отношения с Европа, също така и в перспективата на Европа 2014-2020, мисля, че трябва да има един сериозен пакет, който да бъде отделен за тези страни, които се ангажират в тези реформи. Да, приключвам с една тема, която е също много важна. Това е регионалното интегриране. Ако искаме, поне мисля, че ако искаме да успеем този проект, ще трябва той да може да се развива и да премине от двустранно към регионална рамка. Мисля, че това е много важно Струва ми се, че е, споразумението от Агадир може да се поправи. Разбира се, но доказва, че има желанието от страна на четири страни да се ангажират в регионалното ангаж... Е, интегриране. Е, в началото беше малко трудно, разбира се, да тръгне, но все пак има добри резултати, но мисля също за Съюза на Арабския Магреб, който със своите културни и така нататък аспекти съставлява един чудесен партньор за Европейския съюз. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. Благодаря ви и ваше превъзходителство. Сега нека да дам думата на членовете на нашата комисия Пол Мърфи от ГУЕ. Благодаря ви, благодаря ви за изложенията. В случая с Марокко наистина е изключително важно, защото става дума за региона като цяло и комисията се надява, че това ще е първото споразумение от една поредица от споразумения в този дух, така че е важна реакцията на хората. Чудя се дали господин посланника може да ми каже дали са проведени някакви проучвания за въздействието на подобно споразумение за свободна търговия и нивото, което се предвижда, какво ще бъде въздействието, да речем, върху малките земеделски стопани в Марокко, където те имат доста защитен сълскостопански сектор, дали това ще се промени с течение на времето, въобще какво ще бъде отражението върху тази в Марокко, също така за тези, които са ангажирани в производството. На второ място правата на човека. Видно е, че хората в Западна Сахара а, не са третирани като заинтересована страна при инициирането на тези преговори дали Западна Сахара ще бъде включена в DCFTA, ако се подпише или ще се изключи. И тук ми е интересно какво ще каже и посланника, и представителя на комисията, и за още една страна Израел, която е в региона, може би и нов подход за признаване на правата на човека, на демокрацията, гледна точка на комисията може би неочевидно, но днес получихме информация, че търговският министр казва, че не е възможно решение с две държави. Така че какъв ще бъде отговорът? Какъв трябва да бъде отговорът на Европейския съюз на една влушаваща се ситуация за третирането на палестинците, и разпространяването на израелските селища в източен Иерусалим. Също така и разговорите за правата на човека, каква е реалността при воденето на разговори с Израел, споразумението АК въпросът, най-вече който изплува за етикетирането на стоки, които идват от а, поселищата. Нещо, което не се представя качествено на жителите на Европейския съюз, защото едно е да идват от Израел, от Палестина, ако идват от поселищата, те са незаконни и въз също така доброволни насоки от страна на Европейския съюз за подсилването на този подход, чрез се дали комисията може да даде повече информация. Благодаря. Any other request? This... Някой друг иска ли да вземе думата? Not the case? Yes, first the public, then I'll go to... Е, първо ще дам думата на представители на обществеността и ако обичате, ако обичате представете се за протокола. Е, Пела Сунгандо от Европейската комисия, от е, Генерална дирекция научно-изследователска дейност. Имам въпрос към господин посланника. Вероятно, предвид нарастващото влияние на страните от е, Персийския залив, страни като Катар, Саудитска Арабия при споразуменията за търговия, които могат да се отразят и на Европейския съюз. Благодаря. А, да, да. Да. Ако обичате, представете се. Да, благодаря ви за поканата. Аз съм фи, физик и програмист. Аз съм европейски гражданин. Аз внимателно проследих положението в страните и това, което се случи с арабската пролет. Имам няколко въпроса. Ако обичате, е, колко въпроса имате? Да, имам два въпроса. Това е първия. Откъде знаете, че парите, които плащате за помощ за свободен економически обмен в региона, действително е, се използва целесообразно. Дали не се използва за други цели? Политически ситуацията не е ясна, економически също. Не се спазват правата на човека. Е, до сега не е имало нищо в този смисъл. И вторият ми въпрос е към страните, които са представители на самите страни. Какви економически и социални реформи се предприемат? До сега не са правени никакви реформи. Какви економически и социални реформи бихте предприели, за да се благоприятства интеррегионалния обмен? Благодаря ви. Eh, Има въпрос за господин на посланика. Благодаря за думите, които казах. Мисля, че трябва да се вземе под внимание това, че Марокко е единствената страна на целия африкански континент, с който ние в момента преговаряме по едно споразумение за много неща. Това е единствената страна, с която успяваме да договаряме да представяме аргументи, които за много други страни са трудни. И това идва от факта, че Марокко се е ангажирал вече от години е, по този път с включването на споразумението за либерализацията на земеделските е, продукти, с участието на Марокко в споразумението за борба срещу фалшификациите и така нататък. Това е, той е участвал, Марокко е подписа този, това споразумение и след това ще ни кажете какви са последствията. Така че въпросът е може би, е, тъй като земеделието е много важно във вашата страна, и услугите е един по-ограничен сектор. Дали сте направили необходимите структурни реформи за подготовка на тези споразумения? Продължавате ли да, да работите по такива реформи, за да подготвяте тези сектори? Вторият въпрос, но е малко по-общ, може би за посланици на другите страни, дали вие сте готови да започнете тези преговори? Благодаря ви. А, госпожа Москардини. Brevissima, Presidente. Благодаря, господин председател. Аз искам да знам един въпрос на посланника. Дали счита, че споразумението, което искаме да сключим, то много бързо, може да има също положителни или отрицателни отражения, що се отнася до проекта Марокко, Зелено Марокко, защото според нас това е един пример от който и други общности могат да се вдъхновят в някои други необлагодетелства региони. Благодаря. Благодаря ви, обаче искам да ви информирам, че посланиците на Йордания и Туни са сред нас, така че мисля, че е добре да им дадем думата за кратки бележки. Започваме с Йордания. Е Ваше превъзходителство, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Наистина оценявам високо оживената дискусия а, в рамките на този семинар, който е много смислен, много относим към всичко, което става в нашата част на света и е важно за нашите взаимоотношения с Европа. Най-напред, нека да припомня на уважаемата публика и на участниците в този семинар, че Йордания е страна, която има а, позиция на предимство с Европейския съюз, когато се разработва плана за действие. Това стана преди арабската пролет. В този план за действие Йордания разписа в сътрудничество с партньорите от Европейския съюз много обещания обещаваща програма за реформи в допълнение към програмата за економическа реформа. Сега, след европейския отговор на арабската пролет и това, което споменавахте по време на дискусиите, четирите страни, които са определени за преговори за комплексни всеобхватни зони за свободна търговия, както и DFTA. Теоретично казано, това, което е за, за което говорим, е наистина привлекателно, наистина смислено и от него имаме огромна нужда. Това се усеща в четирите споменати страни. По отношение на економическото въздействие или очакваното економическо въздействие на комплексните всеобхватни зони за свободна търговия. В реалност и при практическите измерения. Нека тук да говоря като технически експерт, аз съм и економист и работя по тези въпроси от страна на Йордания присъединя към дипломатическия корпус. Това, за което говорим, е един много сложен процес, що се отнася до преговорите за комплексната и всеобхватна зона за свободна търговия между четирите арабски страни и Европейския съюз. To, to, to, to make the long story short and to minimize the impact of the sophistication of the process. Става дума за обхващане на сложността на процеса, като а, тези четирите страни се нуждаят от допълнително упростяване на различните елементи което ще позволи на страните от Южното Средиземноморие да, да станат много по-ефективен търговски партньор на Европейския съюз. Ако погледнем историята на търговските взаимоотношения между южните партньори и Европейския съюз, след сключването на споразумението за асоцииране, ще видите, че търговския поток от Европа към тези страни се отроил е и е достигнало много сериозно увеличение в процентно измерение. Така че тук един ключов въпрос, който трябва да се разгледа от Европейския съюз за пан Юромет правилата за происход. Това са много комплексни правила, които а, много от нашите южни партньори не могат да прилагат. Благодаря ви. Следва а, посланика на Тунис. Again, brief consideration. Merci beaucoup. Euh. Благодаря, господин е, е, Посланника се извинява, че не можа да присъства днес. Съвсем накратко, много интересни неща бяха казани. Искам да благодаря на парламента и на комитета Инта, че ни дадохте тази възможност да обменим някои виждания по въпросите, за които се говори днес. Не трябва да с хората да мислят, че Европейския съюз налага каквото и да било. Това споразумение FTI е всъщност нещо, което се предлага. Има, разбира се, положителни неща, някой не е до там. Всяка страна трябва да прецени своето, своята готовност, но при всички положения това се вписва в развитието на нашите отношения с Европейския съюз и ние сме готови да приемем такова задълбочаване на отношенията ни с Европейския съюз и всичко върви в тази посока. Сега, разбира се, бяха казани някои неща против или за такива тези споразумения и бих казал, че е, всяка страна си има своите специфики. Това е в известен смисъл един отговор на европейската на европейската пролет, но разбира се, всяка страна си има своят специфичен, особен вътрешен процес. Но при всички положения ние това, което виждаме от наша страна в Тунис, това споразумение, и дори професор Нон да не е много съгласен да казва, че това е нещо между Free Trade Agreement, подобрено споразумение или общо економическо пространство това отговаря на амбицията на всяка страна от нашия район да задълбочава отношенията си с Европейския съюз. Е, може би единствената забележка, която бих направил тук е, че в Тунис ние в момента преживяваме един преходен период и економиката е доста крехка в момента. Ние загубихме доста време през последните години и в момента не сме в състояние да започнем преговори за споразумение, което, което си има своята стойност, както каза господин посланник от Марокко. Трябва, трябва ни необходимо време за да преценим въздействието на всичко това, да е, определим един е, подход, който да включва и гражданското общество и всички други заинтересовани лица, защото правителството не може да решава само. Това е нещо много важно, много сериозно, така че има в момента тече процес на консултации а и с нашите европейски партньори. Ние водим диалог, който е доста редовен. Господин Берсор беше миналата седмица в Тунис и добре обясни смисъл на този подход. Така че в момента ние сме на етап диалог и се надяваме, че когато вече е, всичките заинтересовани страни разберат предимствата, тогава може да започнем вече сериозни преговори, за да постигнем някаква форма на споразумение или е, ще определи вече правната рамка за това. Не сме имали опит в региона. Марокко започна. Ние може би сме малко по-закъснели, но ще дойде ден, в който ще бъдем готови за това. Uh, uh, е, нека сега отново дадем думата на нашите оратори. Професор, започваме с професор Ланон. Благодаря. Благодаря. Е, съвсем накратко искам да кажа три неща, за да сега, е, има таблици, с които искам да ви покажа едно нещо, е, че има споразумение между е, споразумението за свободна търговия, има разпоредби е, е, за е, правосъдие, което се включва в споразумението за Алжир, а не за Тунис и Марокко. Ние говорим сега бих се поставил с другото споразумение, сключено с Украина. Там са ясни разликите. Е, рамката е различна. Е, ново споразумение за асоцииране означава нови преговори, което предполага ратифициране, което е демократичен процес. Така че ми е интересно да видя какви преговори ще се проведат с новите политически режими. Много е важно, много е важен този ход, но това е дългосрочно. Сега говорим само за стратегията, която е прията до сега. Е, за е, DSFT области и след това трябва да се говори за рамка за сътрудничество. Сега, разграничаването е много важно. То беше споменато неколкократно. Е, то е абсолютно необходимо, но не трябва да се създава дискриминация, е, защото има такава опасност. Това, което е, разработваме постепенно е, е много скоростна политика за съседство на Европейския съюз. С представителя на Тунис се каза, че трябва да бъде нещо повече от традиционното FTA минус MTA. Но ние не знаем. Не знаем каква е крайната цел. Е, това или повече, или по-малко. Okay, now, um... Добре. Сега давам думата на господин посланика Менаур. Има доста много въпроси. Ще се опитам да говоря на всички. Да се надявам, че няма да забравя нито един. Що се отнася до въпросите на господин Мърфи, за земеделието. Както знаете, е възпоразумение, което влезе в сила преди година. Все още не може да... Нямаме достатъчно опит в това отношение, за да може да оценим а, дали са положителни или отрицателни резултатите. Мисля, че достъпа до пазара за мароканските земеделски продукти, а, достъпът беше подобрен може би това трябва да се измери на светлината на тарифните бариери, които бяха поставени на място и които по някой път правят трудни, труден достъпа до европейския пазар за продуктите на Марокко. В обратната посока бяха направени някои концесии, някои отстъпки по отношение на е, спрямо американския пазар, с изключение, разбира се, някои отрицателни списъци на продукти, които са стратегически, защото често те имат е, много сериозно социално отражение. Що се отнася до интегрирането, включването на, европейския, на земеделския сектор в е, този процес, все още не сме го определили като приоритетен сектор по очевидната причина, че земеделието в Марокко има изключително важно социално измерение. 6 милиона земеделци живеят с дебни стопанства, имат нужда от помощ, които се, които се извършват чрез субсидии или протекционистски мерки, които им се разрешават. Така че това е един сектор, който може би на един последващ етап може да се отвори, но за момента казах, както казах, ние съсредоточихме нашите приоритети върху трите сектора, които е, упоменах. Що се отнася до човешките права, мисля, че ако има някоя страна в е, близост на Европа, включвам и източната, източната част, която да е развила толкова такова сътрудничество с Европейския съюз и с е, европейските организации или организациите на за правата на човека. Това е Марокко. Ние, за пръв, ние първи въведохме този комитет близо 10 години за човешките права с следовни заседания. Със съвета на Европа развихме много сериозно сътрудничество в областта на човешките права и включихме в нашия процес е, конвенцията и други конвенции бяха поискани от Марокко да се включат в е, нашата конституция. С съвета за правата на човека в Женева редовно се срещаме годишно и с Съединените нации, разбира се, също поддържаме контакти в това отношение. Но аз ви казах одеве, ние следваме определен подход, който се състои в това да включим максимално участници, в проекта за развитие на Марокко, включително и различните асоциации, най-вече гражданското общество. Не искам да кажа, че ние сме че, че, че у нас е рай, разбира се, нещата могат да се подобрят, както в много други страни, но ние сме открити, отворени да работим, нямаме комплекси, да говорим в Марокко, но също и с европейските партньори. Мога да ви дам примери, омбудсмана, чрез е, контактите, които имахме с Скандинавия, в Дания, в Швеция да изградим една асоциация с е, омбудсман. Сега, що се отнася до Сахел, е, много участници участват, официални е, представители, парламентаристи и така нататък, които, които участваха като всичките други представители други участници, но всички проекти и дебати по проекта за развитие в Марокко. Така че е, те се считат като нормални регионални участници и още повече новата конституция им дава по повече сила. А също така предлага се и процес за регионализация в рамките на Марокканската конституция. Сега дали споразумението отговаря на международното право, не знае. Аз мога да ви, само да ви цитирам становища от комисията, от съвета и от Европейския парламент и официалните изявления на Европейския съюз, които всички заключват, че марокканското законодателство отговаря на международното право. Що се отнася до въпросите, които касаят другите участници в региона, е, знаете, когато се говори за преобразувания и а, смутове в южните страни. Това не е само, а, не става дума само за арабската пролет. Може би трябва да се върне малко повече в миналото. Мисля, че сриването на, на източния блок а, унищожи всъщност споразумението от Ялта и вече няма такива зони на влияние на групи страни или на страни и виждаме сега в Средиземноморието нови участници, които които много, много сериозно участват. Не е само Европейския съюз, който е важен. Там са също и Русия, Штатите, Турция, е, Голфа и така нататък. Е, разбира се, ако е, това няма нищо лошо, след когато се говори за едно честно е, съревнование. По отношение на социалните и економически реформи, може би мислите за други страни, що се отнася до нашата. Ние от, от 2000-та година вече, извършваме известен брой реформи, които са много, много сериозни, се подкрепят от Европейския съюз и които изключително, повечето от тях изключително касаят обществото, социалните аспекти и 70% от помощите на Европейския съюз за Марокко касаят основно социални сектори. Това е здравеопазването, образованието, Националната инициатива за човешко развитие, защото знаем, че в това развитие ние имаме нужда също да, да имаме такива предпазни мрежи, за да не оставим някакси настрани част от населението. Може ли споразуменията да повлияят върху зелено, зелено Марокко? Аз казах, че в този блок Зелено Марокко имаме две основни направления. Едното е защитата на дребното земеделско стопанство, което изисква от наша страна известен брой мерки за защита и работим в този смисъл. И именно това, този план Зелено Марокко и земеделието изобщо е изключено за момента от общото споразумение. Извинявам се, ако нещо съм забравил. Uh, uh, Комисията, вие също получихте въпрос, ако може да му отговорите. Да, ще се върна на въпросите, поставени от господин Мърфи. Най-напред за въздействието на преговорите, които се водят по DFFTA, искам да ви кажа, че винаги, когато преговаряме ново търговско споразумение, правим независима оценка на въздействието по споразумението, което преговаряме. Независим консултант прави тази оценка. Същото въжи и за Марокко и за Тунис. Първите междинни доклади вече са публикувани на 29 май и за Марокко, и за Тунис и може да се правят коментари от гражданското общество, от комисията или пък от самото общество на Марокко и Тунис. Само да спомена, че вие споменахте конкретно въздействието върху малките земеделски стопани и промишлеността. Нека да ви напомня, че реформата вече се състоя заради новата система. Митото се елиминира напълно. A very significant but asymmetrical liberalization has been uh, undertaken. So the ALECA is not going to imply necessarily more opening from the Moroccan side. It is more going to be how the opportunity... Тук трябва да се разгледат възможността за това как да се използват по-добре възможностите, като се преодоляват техническите препятствия пред търговията. Повдигнахте и два въпроса, които са деликатни, обаче аз няма да ги избегна. териториалния обхват. Това споразумение ще е протокол, който ще се приложи към споразумението за асоцииране и ще бъде ратифициран от Европейския парламент, а териториалният обхват ще бъде същият, както на споразумението за асоцииране въпросът за Западната Сахара, за Западна Сахара е, влезе в обсъждането на земеделското споразумение, ще се предостави информация. Това е нашето намерение. По въпроса за продуктите от поселищата в Израел. Тук има политически заявления, които трябва да се избягват от време на време, но в случая знаете, че тези продукти не се ползват от преференции в Европейския съюз. Това е техническо споразумение, че няма да има преференции. Не е допустимо тези продукти да се пласират в Европейския съюз по начин, който е измамен и подвеждащ за потребителите. Това е основен принцип на потребителската политика в Европейския съюз. Някои държави членки вече са одобрили а, тези мерки, такива мерки, така че да се гарантира, че няма подвеждащо етикетиране. Сега работим за разработването на насоки и да се гарантира, че е има еднаквен подход, който се следва в различните държави членки по въпроса. Благодаря. Благодаря много. Благодаря на всички за приноса към тази дискусията. Дискусията беше много важна. Мисля, че сега сме по-добре запознати е, с различните въпроси и разбира се с различните страни. Е, е, това е началото за правомощите на мониторинг на нашата комисия по преговорите по търговски споразумения и ние настояваме да е, изпълним всички наши правомощия. Сега искам да благодаря на всички изказали се е, за това, е, че ни отделих време, въпреки че са много заети и още една забележка. Искам да напомня на нашите гости, е, че е, по протокола, че е, нашия протокол изисква всички гости да бъдат придружени до изхода от служители на парламента. Имайте предвид това. Ще ви чакат хора, които ще ви е, придружат до изхода. Още веднъж ви благодаря.